Подновяваме заседанието. Добро утро на всички. Днес започваме с първата точка по дневния ред. Изявление на комисията относно работната програма на самата комисия за 2020 година. Давам думата на заместник председателя на комисията, господин Шевчович. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, за мен е удоволствие да обсъдя с вас днес първата работна програма на комисията, откакто председателката фон дер Лайен встъпи в длъжност. Приехме я вчера. Тази програма е важна по две причини. Първо, защото тя няма да бъде чисто и просто основата за нашата работа по време на първата година от мандата ни, а защото задава визията, скоростта на действие и посоката за идните пет години, че и отвъд тях. Трябва да отчетем нуждите и на следващите поколения, да намерим баланса между цифровия преход и екологията. Всички тези области, знаете, са вече част от нашето ежедневие. На следващо място искам да поставя акцента върху специалните отношения с Европейския парламент. Това е нещо много важно и от политическа, и от институционална гледна точка. Приемането на работната програма за 2020 година беше едно съвместно начинание. Вашия принос беше значим и ние винаги се вслушахме в онова, което имахте да ни кажете. Вашия принос беше съществен още при изработването на политическите насоки. Сега тези насоки ще се превърнат в действия. В изминалите месеци често разговаряхме по различни приоритети с депутатите в различни формати. Основният форум, на който това се случи, беше срещата между заместник-председателите на комисията и председателите на парламентарни комисии. На този форум не успяхме да обсъдим своите приоритети. Успяхме да работим в една конструктивна атмосфера. Разговорите на този форум и разговорите на председателите на комисии с госпожа фон дер Лайен бяха взети предвид, когато приехме нашата програма вчера. Специалното партньорство между комисията и парламента наистина е много важно и се надявам то да продължи и се надявам освен това то да обхване цялостния политически цикъл. Надявам се да имаме висококачествени отношения и за напред. Сега по съдържание – тази година програмираме 43 цели или пакети. 28 инициативи от тях ще бъдат законодателни и ще имаме достатъчно време за приемането на съответните инициативи. Разглеждаме и всички предложения, които очакват приемане в парламента и в съвета. Отчитаме всички ваши предложения. В този конкретен случай предлагаме да се изтеглят 32 нормативни акта. Някои от тях те просто не отговарят на нашите нови амбиции. За други смятаме, че имаме по-амбициозни и умели начини на действие, които отчитат позицията на съвета и на парламента. И накрая нашата програма, позната като Рефит, спомогна да идентифицираме 44 нормативни акта, които да бъдат променени. Уважаеми евродепутати, вече ви представихме съобщението относно Европейския зелен пакт или курс, нашата стратегия за растеж, плана за инвестиции в рамките на Зеления пакт, познат като плана за справедлив преход. Той ще подпомогне, знаете, много райони, които разчитат на енергетиката. На следващо място ще предложим задължителни цели в областта на климата за ЕС до 2050 година. Ще направим оценка на въздействие до лятото. Целта е да сме готови до конференцията в Глазго, позната като COP26, която трябва да се проведе в края на октомври. Съвсем скоро ще се появи нашето предложение за биоразнообразието, за стратегията в тази област до 2300 година. Целта е да защитим нашата естествена среда. Ще представим и стратегиите, познати като стратегията от фермата до масата, стратегията за интелигентна мобилност и много други. Европейския климатичен пакт ще включи естествено и принос от страна на всички заинтересовани страни, представители на НПО, на научните среди, на отделните лица. Вчера приехме съобщението относно 5G. Скоро ще представим и стратегия за данните и бяла книга относно изкуствения интелект. Искаме да защитим основните човешки права, искаме обаче и нашата индустрия да работи с помощта на изкуствения интелект и да разчита на иновациите. Ще подсилим единия пазар за цифрови услуги, ще дадем на малките предприятия една възможност за равнопоставеност и за правна сигурност. Ще адаптираме и системата на корпоративно данъчно облагане. Точно тук комисията иска да има решение в световен план, но ако това не е възможно, ще целим да имаме европейско такова. Паралелно ще представим и нова стратегия за уменията. Относно нашата економика поставяме акцента върху социалната справедливост, всички преходи, зелените, цифровите трябва да бъдат и социално справедливи. Освен това, ще продължим да наблягаме на европейския семестър, като включим в него и целите за устойчиво развитие на ООН. В консултации с всички заинтересовани страни работим за да гарантираме справедливо минимално заплащане за трудещите си в ЕС, като отчитаме специфичното положение на трудовите пазари на всяка една държава членка. Комисията ще преразгледа и рамката за економическо управление и ще направи преглед на това как са работили правилата с фискален характер през последните години. След прегледа ще започнем консултации на широка основа с държавите членки и с всички заинтересовани страни, за да подобрим начина на економическо управление в Европейския съюз. Съвсем скоро ще работим план за действие за дълбочаване на съюза на капиталовите пазари, ще премахнем регулаторните пречки, структурните пречки ще се погрижим така, защото МСП да има достъп до средства. Това е част от нашата цялостна стратегия за МСП. Завършването на банковия съюз, една стабилна рамка за справяне с проблема на прането на пари, Европейската младежка гаранция, Европейската гаранция за депозитите или вложенията. Всичко това са наши приоритети. Искаме да инвестираме в различни съюзи с цел да насърчаваме нашите ценности и интереси, не на последно място в рамките на принципите на откритата търговия. Ще се обърнем към Западните Балкани, ще започнем съвсем скоро стратегия за всички съседи, включително Африка и източното партньорство. Ще обръщаме внимание на въпросите, свързани с демокрацията, доброто управление, измененията в климата, човешките права. В тази връзка е много важно да се подсилят правилата на които стъпва многостранния световен ред и смятаме, че комисията трябва да внесе предложения за реформа и на СТО. През пролетта ще представим нашия нов пакт за миграцията и убежището. Това ще бъде един цялостен подход, който ще покрива всички аспекти на миграцията, граничната сигурност. Ще се опитаме да гарантираме по-добро сцепление между външната и вътрешната политика. Искаме естествено да насърчим и нашия европейски начин на живот и в тази връзка ще представим Европейски план за действие за интеграция. Освен това ще представим и нова стратегия на Съюза за сигурността. Там ще се обърне внимание и на цифровите, и на физическите аспекти на сигурността, тъй като те са две страни на една и съща монета. Освен това ще внесем план за справяне с рака. Ще подкрепяме държавите членки, за да има по-добра превенция и грижи във връзка с това заболяване. Освен това ще предложа трите институции, наред с националните парламенти, да организират конференция за бъдещето на Европа. В момента разработваме приложното поле и структурата на тази конференция. До края на 2020 година ще представим европейски план за действие в областта на демокрацията, който да се основава на свободата на медиите, на свободата на изразяването и така нататък относно основните права, технологиите трябва да са в служба на хората, а не обратното. И ето защо комисията ще актуализира хартата на основните права, за да се включат в нея новите явления, като лицевото разпознаване, изкуствения интелект. И накрая, но не и по значение, естествено, върховенството на закона. Комисията ще подсили своите действия и ще има първи доклад за оценка на върховенството на закона във всички държави членки. Този доклад ще разчита на една солидна методология и ще положи основите за бъдещата ни работа в тази област. Освен това, ще работим за включването на така наречените стратегически визии във всички наши политики. Искаме да отчетем всички новопоявяващи се предизвикателства, за да може нашите бъдещи политики да са издържани от всяка гледна точка. Аз дадох вече ход на работата по рамката за така наречените стратегически визии. Там ще получим приноса на много заинтересовани страни. Разчитам на вашия принос, освен това, разчитам на опита на всички ваши комисии, уважаеми евродепутати. Това беше едно много бързо представяне накратко на всички инициативи, включени в нашата работна програма за 2020 година. Говорих малко повече от 10 минути, но исках да ви демонстрирам, че наистина се опитваме да спазим нашите обещания, че имаме един амбициозен, но и реалистичен дневен ред за първата година от нашия мандат. Бъдещото партньорство с Великобритания естествено ще бъде едно от основните предизвикателства за едните месеци. Вчера станахме свидетели на емоционалното сбогуване с нашите британски колеги. Както се случи по време на преговорите за споразумението за излизане на страната от ЕС, така и сега ще ви уверя, че ще работим за максимална прозрачност относно процеса заедно с а, своите колеги в комисиите, в Европейската комисия. Аз а, очаквам нашите бъдещи действия. Надявам се, че ще работим възосновата основата на взаимно доверие и ще допринесем за нови действия. Естествено, много е важно да се отбележи и това, че имаме нужда от нов бюджет в дългосрочен план трябва да подсилим нашата законодателна работа, за да изпълним своите приоритети. Съвместната декларация относно нашите законодателни приоритети, която ще се появи съвсем скоро, ще служи за основа на нашата бъдеща работа, работата на трите основни законодателни институции първата година от многогодишното планиране трябва да включи в себе си нашата дългогодишна стратегия за Европа. Благодаря, госпожо председател. Сега ще изчакам изявленията на депутатите. Благодаря ви. И сега от името на НП думата има колегата Обрих за 5 минути. Госпожо председател, господин комисар, групата на Европейската народна партия подкрепя като цяло работната програма на комисията за 2020 година. Документа, който имахме възможност да прочетем, ако междувременно не е претърпел промени, е добър източник на информация за намеренията на Европейската комисия през 2020 година. За нас беше много важно този документ да съдържа конкретна информация. Сега ние сме в следизборен период и предстои да работим по решенията на комисията. Искам да кажа обаче, че някои от предложенията на парламента са намерили място в документа, макар и в, в леко изменен вид. Надявам се, че резултатите от нашите разисквания също ще намерят място в съвместните декларации на трите институции и след това в многогодишната работна програма. Документът е важен, тъй като съдържа нова информация за предстоящи проекти и процедури. ние бихме искали комисията да работи по-бързо. Надявам се, че всички институции могат да работят достатъчно бързо. Европейската комисия иска да бъде геополитическа комисия ние сме изправени пред някои вътрешни за Съюза проблеми, които обаче имат външно отражение. Например, ние сме напълно съгласни, че онова, което ни предстои като основен приоритет е Зеления пакт и всичко свързано с цифровизацията. Интересното е, това, че във вашия документ, посветен на зеления курс, има елементи, които представляват интереси за нас, като лестовътството и управление на горито. Но документът се спира не само на фонда за справедлив преход, а и на редица други въпроси, което според нас е положително. Що се отнася до цифровата економика, в документа се говори за научна и развойна дейност. А, така и ние смятаме, че това е правилна посока. Въпросите трябва да се разглеждат в хоризонтален план. Друг проблем са капиталовите пазари социалните аспекти. Тези въпроси са важни за нас като християн-демократическа партия. Вашият документ също говори за стратегията с Африка, а не за Африка. Тази формулировка е политически много важна. Комисията иска да си сътрудничи с Африка, а не да работи за Африка. Отбелязваме също така, че предвиждате годишни доклади за върховенството на закона за всички държави членки, за което ви поздравяваме. И в заключение е, една критична бележка. Многогодишната финансова рамка е въпрос не само на методология. Е, тя е важна цел за нас, тъй като става дума за финансово обезпечаване на нашите цели и се надявам, че като честен посредник ще ни помогнете да постигнем своите цели. Многодишната финансова рамка не е задача, която трябва да се осъществява от счетоводители. Това е политически задача, така че ние ще следим за изпълнението на работната програма и ще ви помагаме. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес от името на социалистите за 3 минути и 30. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Нашето политическо семейство смята, че е много хубаво, че основните ни предложения за екологичния и економически преход са включени в тази работна програма. Това е отличен пример за сътрудничество между вас, господин Шевчович, и този парламент. Комисията много правилно е набелязала предизвикателствата за европейския проект и инструментите, от които имаме нужда. Но вие много добре знаете, дяволът винаги се крие в детайла. Затова ни се струва, че в предложението няма достатъчно прецизност и яснота. Може би трябва да ви напомня, че подкрепата на нашата политическа група не е безусловна. Ние ще държим да се изпълнят на практика всички дадени обещания. Работната програма включва необходимите инструменти за Зеления пакт чрез един справедлив преход. Жалко е, че не включва целта за намаление на емисиите с 55% до 2030 година, защото наскоро в нашия парламент ние обявихме спешно положение за климата. Трябва да се борим с климатичните изменения. Очакваме същото от комисията и съвета. Иначе Неутралността през 2050 година ще си остане само на думи. Искаме от комисията също така да отчете, че трябва да се мисли за миграцията като начин да се справим с демографската криза. Освен това, наше задължение е да подходим човечно към интегрирането на мигрантите. Ето вчера в парламента говорихме за годишнината от Аушвиц, говорихме и за гръцките острови и това, което се случва на мигрантите там, ние трябва да им помогнем. Те очакват солидарен отговор от Европейския съюз. Също така Европейския план е, трябва да се превърне в реалност, включително и плана за изкореняване на детската бедност. Трябват и достойни заплати за работниците и служителите. Солидарността също така означава да направим усилие да се придържаме към нашите ценности. Трябва да започнат преговорите с Албания и Македония. Солидарността също така означава да отчитаме дефицитите в демокрацията ни и да мислим за нов механизъм, който да утвърждава правовата държава но всичко това може да се постигне само при солидна многогодишна финансова рамка. Съвета трябва да разбере необходимостта от това, за да се справим с всички тези предизвикателства. Иначе ние ще бъдем неспособни да приведем в действие своите инструменти, да изпълним обещанията си. Затова призоваваме комисията и съвета да бъдат отговорни, така че заедно да създадем този съюз, от който гражданите имат нужда. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Чолш, от името на Добновим Европа за 2 минути и 30 Благодаря, госпожо председател. Започва мандата на Европейската комисия и комисията, точно както и парламента, проявява голяма амбициозност. Имаме зеления пакт, имаме цифровия преход, те ще окажат голямо въздействие върху индустрията и върху начина на живот на хората в Европа. В началото на мандата много ще зависи от визията. Необходимо е да идентифицираме стратегическите си цели по-добре. Имаме нужда от амбициозна многогодишна финансова рамка. Може да бъдем много амбициозни, но няма как да постигнем целите си, ако не получим подкрепата на частния сектор, на предприятията за тях. Мисля, че комисията трябва да работи по конкретни законодателни предложения, които да се впишат добре в МФР. Европейския съюз прави твърде много нормативни предложения. Вие самия казахте, че ще оцените всички нормативни актове и ще видите кои са ценните, кои носят със себе си допълнителна полза за гражданите, за предприятията и за Съюза като цяло. Ние очакваме категорични и уместни предложения от комисията относно миграцията, относно прилагането на Зеления пакт, имаме нужда от конкретни инициативи. Освен това, ние като партия искаме да дадем своя принос за регламентирането на рамката, свързана с изкуствения интелект. Съюза трябва да покаже на своите граждани, че това е едно пространство, в което има не само свободно предвижване и всякакви свободи, но трябва да се зачитат принципите на Съюза и върховенството на закона. Когато има нарушаване на принципите на върховенството на закона, трябва да има наказание, независимо за коя държава членка става дума. Работната програма в това отношение не е съвсем ясна. Има недостатъци. Идната семица Великобритания вече ще е трета страна и трябва да работим за добро споразумение с нея. Ако искаме функционирането на Съюза да стане по-добро, конференцията за бъдещето на Европа трябва да включи нови идеи. И ние трябва да работим в тази връзка. Комисията трябва наистина да разговаря с гражданите, да разбере какво искат те за бъдещето на Европа. Трябва да имаме визия за бъдещето и да намерим решения, които да са полезни за, за бъдещето. Госпожа Келер за две минути. Уважаеми колеги, тази седмица беше драматична за Европейския съюз. Напусна ни държава членка. Тъжна Тъжно беше, но това няма да сложи край на приятелството между народите на Великобритания и Европа, нито пък се отказваме от надеждата, че Обединеното кралство ще се върне у дома при своето семейство. Тази седмица е тъжна, само че това, този момент не, не води до края на Европейския съюз, так му обратното. Ако нямаше, ако нямаше Европейския съюз, сега беше момента той да се създаде. Има проблеми, които можем да решим само ако работим заедно. И само заедно можем да посрещнем предизвикателствата, които са многобройни. Ето защо е много важно тази седмица да обсъдиждаме работната програма. Тази работна програма ще даде възможност да покажем колко струваме Климатичната криза е огромно предизвикателство, пред което е изправена всяка страна, всеки континент. Време е за неотложни действия. Комисията трябва да предприеме спешни мерки, насочени срещу климатичните изменения и загубата на биологично разнообразие. Рано е да се каже дали те са достатъчни. Това ще зависи от детайлите на предложенията, но ще зависи и от това дали мнозинството в парламента ще подкрепи амбициозното законодателство за климата, да не говорим за необходимата подкрепа от държавите членки. Ето защо ще зависи от всички нас колко мерки ще предприемем в областта на климата и колко ще е сериозен нашия принос в международен план. Комисията е и пазител на договорите и вие споменахте някои мерки в тази насока. Мерки държавите членки да не се отклоняват от върховенството на закона. Крайно време е да превърнем ангажиментите в дела и тази седмица ще покаже в каква посока върви комисията и се надявам да започнем стъпка към нов Европейски съюз. Благодаря от името на ИД колегата Вилимски за една минута. Извинявам се, извинявам се. Процедурен въпрос от колегата. А, госпожо председател, относно начина по който се води заседанието, оратора е прекъснат. Не е ваша работа да определяте начина по който се води заседанието. Оратора говори без микрофон. Moment... В момента микрофона ви не е включен. Този въпрос ще намери своето решение, но правилата са много ясни. И вчера, по време на дебата за Брексит, видяхме какво се случи. Думата може да получи само депутат, който се придържа към правилата. правилата са ясни. Ако някой не разбира правилата или е недоволен, може да се оплаче по съответните пътища. Но това не се обсъжда в пленарна зала. Който не спазва правилата и в случая държи знаменце, няма да получи думата. И вие по процедурен въпрос, така ли? Искам да знам кой е членът от съответния правилник, на който се позовавате, за да отнемете думата на колегата колегата каза, че отхвърля начина по който се води това заседание. Един депутат не може да използва подобни формулировки. Трябва да се проявява някакво уважение все пак. Мисля, че не трябва да спираме дебата за подобни изказвания. Колегата Вилимски има думата. Благодаря, госпожо председател. До сега винаги сме критикували комисията, днес ще направим изключение. Европейската комисия трябва да я похвалим, защото програмата, която е представена е нещо магическо. Значи, ще се справите с миграцията, ще премахнете проблема, ще се справите с економиката, ще се справите с отрицателните лихви, ще се спратите, справите с а, различните проблеми на, на трудовите пазари и тях с магическа пръчка ще ги решите и така нататък. Можем да кажем, че става дума за една комисия, която е като Хари Потър Искам да кажа, че вие се държите като политически водомагиосници. Уважаеми госпожи и господа, някои решиха вече да напуснат. Ако искате да няма още една страна, която да напусне Съюза, трябва да поставите ударението върху най-големите задачи. Значи миграцията, убежището, социалния трудовия пазар, економиката. Там трябва да има постижения, а не по теми, които вие сами сте си измислили с магическа пръчка. Благодаря. Следващия оратор колегата Дюриш Николсонова за една минута от името на ЕКАРА. Една веца не да уприят програму Европской комисии, а то е то, че се хце приближить к людям. В некоторых припадах мам але под... Благодаря. Комисията се опитва да се приближи до гражданите. Понякога ставаме свидетели на популизъм. Значи, първо, минималната заплата. Две години говорим по този въпрос, вече няма никакъв а, смисъл, защото някои държави членки вече имат а, нещо подобно, други отказват а, да го въведат. Относно новите държави членки, е, много хора там очакват е, да получават е, високи заплати, но това не се случва. И това налива вода в мелницата на популистите, които искат да разрушат Европейския съюз. На следващо място цифровизацията, демографските графските предизвикателства, детската гаранция, децата имат също право на добри услуги. Беше обещано, че ще има упростяване на законодателството, само че в някои области, например парите за децата, Словакия ще загуби. Имаме нужда от промени. Колегата Обри от името на Обединената левица за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Тази седмица е историческа с напускането на Обединеното кралство, но ние не научихме нито един урок. Не отчетохме, че гражданите се отдалечават все повече от Европейския съюз. Това е предизвикателството, което трябва да залегне във вашата работна програма за 2020 година. Да чуете гражданите. Освен това, при климата трябва корено да се промени економическия модел, защото той унищожава нашата планета. Но хората много ще се очудят, когато видят, че зеленият ви пакт цели растеж на всяка цена за сметката дори и на климата. Трябва да бъдем последователни. Гражданите няма да разберат защо то има продукти на големите производители, които се финансират от общата селско-стопанска политика. Да не говорим за наскоро сключените търговски споразумения. За това, че ползваме продукти, които обикалят планетата по два пъти, докато стигнат до масата ни. Социално-екологичните предизвикателства – изискват и средства. Трябва да се финансира този екологичен преход. Да ви напомня също така, че нашите медицински сестри месеци наред вече са по улиците. Хората протестират срещу предлаганата нова пенсионна система. Една от тези сестри казва, че не разбира защо може да се работи за предприятие като Касто Рама и след това да загубиш работата си, защото се оказва, че трудовите разходи са твърде високи. Трябва да има минимална европейска заплата, хармонизация на социално ниво. Мога да цитирам и друг протестиращ, който също смята, че днес трудът е станал един вид юбер труд и вече няма достоинство. Мултинационалните компании не си плащат дори и данъците, като те разчитат на лобите, лобитата си сред тези, които вземат решенията. Трябва да има етичен контрол. Това бяхте и обещали. Необходимо е да се отговори на надеждите и очакванията на гражданите и да се предприеме действие – може да не го направите заради нашата политическа група. Направете го в името на Мари, Кевин, на всички тези европейски граждани. Защото те не искат да бъдат управлявани от тези, които бяха отговорни и за кризата, за климата и за неравенството. Благодаря. Така приключиха изявленията от името на политическите групи. Искам да помоля всички да се придържат към отреденото им време. Има още една точка, освен тази. Сега има думата колегата Синчич за една минута и 30 секунди. Господин Шефчовик, вие представихте работната програма на комисията а, говорихте и за демокрация и външни отношения. Обсъдихме, обсъждаме демократичните стандарти в Хонг-Конг, Венецуела и другаде. Само, че в Европ... демокрацията не е достатъчно развита в Европа. В Хрватска, например, имаме половин милион души, повече в списъка на избирателите, отколкото е населението. Е, тази година 200 хиляди повече от е, избирателите. Е, сред, в този списък има починали лица, лица с различни документи за самоличност. Не е необходимо да подпишеш да се подпишеш, за да докажеш, че си гласувал лично. Възникват редица нелогични ситуации. Също така, според някои и у нас има законодателни проблеми, само че властите в Харватска нямат желание да променят това. А то води до корупция в Харватска и в Европа. Ето защо е абсурдно, че харватският комисар е комисар по въпросите на правосъдието. Госпожа Ниблер, за минута и 30. Благодаря. Госпожо председател, господин заместник председател, уважаеми колеги, мисля, че комисията наистина е приела една амбициозна програма за 2020 година. Тя поставя точните акценти, но както беше казано, сега става дума за изпълнението. Затова мисля, че качеството трябва да върви преди качеството. Господин заместник председател, би трябвало да не внасяте предложения за законодателство, които са пречки за гражданите. Относно Зеления пакт много се каза. Искам да повдигна три въпроса. На първо място мисля, че е добре, че вече се говори за изкуствения интелект и за стратегия за данните. Много се радвам, че мога да прочета, че се работи по директивата за мрежовата информационна сигурност. Тя е крегален камък за сигурността в Европа като цяло. Много бих желала през март да имаме и стратегия за индустрията. Надявам се, че акцента ще падне върху МСП. Нашите малки семейни предприятия, там се създават работните места и там се образоват и младите хора. И мисля, че е добре, че новата комисия иска да постави акцент точно върху това. И накрая миграцията е тема, която занимава всички. Надявам се, че новите предложения ще е, решат е, проблемите, за да имаме дългосрочно наистина решаване на всички проблеми. Благодаря колегата Бунафе за минута и 30. Благодаря. Нашата група представи през последните дни програма за работа и не мога да не изразя удовлетворение от това, че много от въпросите, които ние повдигнахме, намериха място в програмата на комисията. Само, че по много от въпросите, които са важни за нас, очакваме повече. Очакваме повече от новия пакт за миграция, в, който поставя в център солидарността между държавите и създаване на сигурна сигурни законови канали за достъп до Европа. Очакваме повече по данъчното облагане, което да е по-справедливо и да се пребори с укриването на данъци на големите фирми. Очакваме повече и по ресурс, и за ресурсите, и бюджета, който не зависи от вас, разбира се, но без бюджет не можем да постигнем много. По зеления пак целият свят а, ни гледа. А, хубаво, е, че, хубаво е, че се говори за 1000 милиарди, но и имаме нужда от свежи пари, които да не дойдат от европейските фондове за сближаване селското стопанство. Продължаваме да твърдим, че ако не включим и държавите в зеленият преход, няма да постигнем резултатите, които очакваме. В тази програма няма поет ангажимент за преразглеждане на пакта за стабилност и растеж, който трябва да започнем да наричаме пакт за растеж за стабилност. Нашия приоритет е растеж, защото без растеж няма стабилност. И растежът се реализира а, само ако се предостави на държавите членки повече възможност за инвестиции а, и, и да се приспаднат а, зелените инвестиции. Благодаря. Следващия оратор, колегата Азмани, за минута и 30. Благодаря ви, госпожо председател. Тази седмица аз присъствах на възпоменанието в Аушвиц Биркенау. Вчера чухме впечатляващите думи на оцелялата от Аушвиц. Всичко това ни напомнят по един трагичен начин какви трябва да бъдат ценностите ни. Напомня ни, че тези ценности не се подразбират от само себе си. Антисемитизмът все още се шири в нашия континент. Върховенството на закона все още е заплашено. Европейските ценности и върховенство на закона – трябва да станат приоритет за комисията и тя има тази амбиция, но амбицията не е достатъчна. Има и други предизвикателства. Имаме нужда неотложно от европейски подход към миграцията. Трябва отново да имаме контрол Необходим е обхватен отговор. Ние преди няколко седмици съставихме такъв документ, сега комисията трябва да действа. Освен това, е необходимо Европа да бъде иновативна и в енергетиката, а на световната сцена да разчитаме на силна дипломация и добри политики в отбраната и сигурността. Само тогава Европейският съюз ще бъде важен участник. Аз призовавам да бъдем амбициозни и да изпълним обещанието на Европа. Благодаря. Благодаря колегата Андерсън за една минута. Добър ден. За мен е чест да мога да се изкажа от името на народа на Шотландия. Благодаря ви за отношението, демонстрирано през последните четири е, седмици. Много се радвам, че мога да съм депутат за 4 дни. Радвам се, че мога да говоря за Зеления пакт, за устойчивото земеделие, за реформата на ОСП и така нататък скоро няма да можем да допринасяме за този дебат. Молбата ми е да включите интересите на Шотландия в работната програма. Представете си колко е трудно за Шотландия, която вече три пъти доказа верността си към ЕС, да става свидетел на мерки, които са в разрез с нейните интереси. Ние сме част от Великобритания. Няма какво да се направи. Може да не сме съгласни с това, което се случва, но ние сме твърди. Дълго сме оцелели. Успявали сме и през годините ще представите стратегически приоритети за Шотландия и за Европейския съюз. Нашето бъдеще е с вас. Мисля, че ако народа на Шотландия трябва да избере между два съюза, той ще избере Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор, колегата Ривиер. А, обръщам ви внимание, че можете да се изказвате само ако не спазвате правилата. Колегата Ривиер отказа да ги спазва за това няма да получи думата. И затова думата има господин Лундгрен. А, вие сте свалили флага и флага Значи имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз прибрах знамето не защото искам да изразя уважение към парламента, а за да се обърна към колегите, не съм съгласен с забраната на, за знамето, което има конституционна защита, но този флаг въплащава всичко това, което този проект е, всичко това, заради което този проект възмущава хората. Европейския съюз носи зародиша на тоталитаризма. Вчера всички ние изслушахме с вълнение госпожа Сегре. Ние отбелязваме освобождаването на Аушвици и изразихме вълнението си тя изрази своето вълнение, че е тук. Е, тя говори за това колко се е развълнувана от е, е, гледката на флаговете, но не спомена нищо за европейското знаме. Хората не искат повече да живеят под вашия диктат. Вие успяхте да загърбите хората. Историята ще ви съди и ще ви съди строго. Първото напускане на държава членка е първата пукнатина в стена, която ще се срути. Благодаря. Както виждате, всички флагове са зад нас. Големи. Веят се, Наистина се гордеем с нашите флагове, но се гордеем и с това, че сме членове на Европейския съюз. Господин Лунгрен за една минута, благодаря. Ще говоря за това, което се казва нов тласък към европейска демокрация. Виждаме доказателства за това днес. Амбицията на Европейския съюз за демокрация е тази, която той смята, че трябва да съществува. Други амбиции не се приемат. Вие не приемате националния суверенитет, не приемате националното виждане за това какво е амбиция за суверенитет. Не приемате флаговете. Затова искам да попитам следното. След около час ще започне гласуването. Там ще се появят флагове, ще накарате хората да ги махнат. Ще махнете ли другите флагове? На Европейския съюз, например, защото мисля, че трябва да сме последователни. Ако не можем да имаме малки знаменца по масите, защо големите трябва да стоят там? Всички знамена трябва да бъдат махнати по време на гласуването. Искам да припомня, казва председателката, че точката се казва работна програма на комисията за 2020 година и трябва да говорите по тази тема. Очевидно флаговете са толкова емоционален въпрос, че искате да използвате времето си за изказване заради тях. Думата има колегата Бьорк за една минута. Благодаря. Вчера гласувахме за Брексит. Един няколко годишен процес приключи. Той породи много самокритика. За комисията обаче нещата продължават по-старому. Има един сериозен въпрос. Защо комисията не изгради своята работна програма възоснова на целите за устойчивост на ОНЕ? Толкова ли не можем да ги следваме? Толкова ли не са достойните? Вие си намирате собствени цели, европейския начин на живот и така нататък. Това е несериозно. Три неща. На първо място климата и биологичното разнообразие. Те трябва да са основен приоритет. Трябва да има задължителни цели за 2300 година. 70%, а не само цели до 2050 година. На следващо място равенство. Не трохи. Не празни приказки, истинско равенство. Имаме нужда от план за демокрацията и за върховенството на закона. Това е основата на всичките ни действия. В момента тази основа не съществува. Благодаря колегата Тенан за 1 минута и 30 секунди. Благодаря ви, госпожо председател. След историческото гласуване вчера е, колегите искаха да се пее от Лангзайн. Хората от Европа са нашите приятели, винаги са били винаги ще бъдат. Ние нямаме нищо против народите на този прекрасен континент. А имаме нещо против политическите структури и институции, с които ще се сбогуваме утре. Ние няма да забравим старите си познанства. Ние пеем от Ленгзайн на нова година. По други причини тогава гледаме и към новото, но не губим старите си приятели. Същевременно започваме с нови приятелства, нови отношения към бъдещето. Те първа ще има много активни преговори и те ще доминират работната програма на комисията до голяма степен. За жалост обаче това е последният път, когато говоря тук, така че трябва да се сбогувам с всички. Колкото и да сме имали разногласия по различните въпроси, не тая никакви лоши чувства към вас. И сега е моментът и да го кажа. Но искам да кажа и друго нещо, което е много важно за мен. В духа на сътрудничеството се обръщам към Европейската комисия и британското правителство – моля ви, не използвайте рибарите от Обединеното кралство и от Европейския съюз като разменна монета, защото има много които освен това са заети в преработвателната промишленост, след като се разтовари рибата. Моля ви, не го правете. Тези хора понесоха толкова трудности през последните 40 години. Не им причинявайте още повече страдания. И тъй с Богом на политическия съюз, но приветствие на една нова Великобритания, която ще има нови съюзи с европейските си съседи. Нови отношения, каквито те трябва да бъдат. С Богом! Благодаря ви, желая ви успех. Дадох ви малко повече време, защото е последната ви реч, но все пак трябва и да приключите. Следващия оратор, колегата Монсерат. Благодаря, госпожо председател. Ние отчитаме плана на комисията за 2020 година. Той е много важен за европейския проект и го подкрепяме. Но вчера се осъществи Брекзит. Ние трябва да се научим от грешките си. В Европа има популизъм, сепаратизъм. Това нараства заедно с европейския проект и заплашва да разруши построеното от нас заедно. Затова трябва да работим по политиката с големи букви, по основните проекти. Свободата, равенството, економическия и социален напредък. Комисията е пазита на договорите. Тя, освен това, наблюдава изпълнението на решенията на съвета на регламентите. 2017 година съветът прие също така санкции за забрана на влизане на някои от членовете на правителството на Мадуро. Тук се включва и госпожа Делси Родригес, но правителството на Санчес наруши това решение на съвета и позволи тази госпожа часове наред да бъде на испанска земя трябва да се знае каква е истината, как може Санчес да не изпълнява решенията на съвета, да не изпълнява комуни... общностните норми. Ако това се случва, ние се отдалечаваме от европейските граждани. Всички заедно трябва да работим за бъдещето на Европа. Колегата Дали за една минута. Като социалисти и демократи, ние казахме ясно по време на изборите, че искаме по време на този мандат да постигнем социални, економически и екологични промени. И тази година трябва да започнем работа по промяната, за която толкова много говорим. Защото ние трябва не само да мечтаем за промените и да ги осъществим. Политическите решения, които трябва да вземем тази година, ще положат основата за економиките, които искаме да изградим в нашите държави. Те ще ни води, ръководят насочат към технологиите, които ще са необходими и в които трябва да инвестираме. Ето защо ние настояваме за ясна политика, която да намали замърсяването. Трябва да инвестираме в чиста индустрия, енергийна ефективност, чиста мобилност, в шосейния, морския, въздушния транспорт и постепенно да се откажем от изкопаемите горива. Е, за да постигнем всички промени, трябва да се инвестира. И тези е, фондове трябва да бъдат насочени е, към, под, към помощ за работещите и гражданите. Това са решенията, които трябва да вземем средите, които представляваме. Благодаря, госпожа Михалова, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, преди всичко искам да изразя подкрепа за основното послание на работната програма на комисията. Това е преход, посланието е преход, който предлага възможности. Възможности за всеки един гражданин на Европейския съюз, за всяка страна член, за всеки регион. Възможности за справедлива, климатично неутрална и дигитална Европа, но и преход, който гарантира върховенство на закона, регулира процесите на миграцията, подкрепя търговските споразумения. Европейските граждани очакват от нас конкретни действия, ефективна работа на европейските институции. Сътрудничеството по работната програма е пример за такава ефективна работа. Ние заедно трябва да направим така, че тази амбициозна програма да бъде реализирана и да предложи на европейските граждани преход, който ще повиши конкурентоспособността на европейската икономика и ще подобри качеството на живот на всеки един гражданин на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор, колегата Десутер, за една минута. Госпожо председател, Почитаеми господин комисар, благодаря ви за програмата. Много е впечатляваща. Аз ще засегна само въпроса за цифровизацията, защото там добрите работни места са привилегия обикновено на мъжете и не на хората с различен цвят на кожата. Затова ние трябва да имаме ясни правила за това как се разпространява изкуственият интелект. Същото въжи и за цифровите посредници. За жалост, наскоро видяхме най-различни онлайн изказвания, които разпространяват омраза. Това е съдържание, което не бива да бъде онлайн и трябва да се сваля от интернет. Ние трябва да се борим за свободната реч, разбира се. Частните компании не могат никога да заменят нашия контрол. Трябва да има баланс между това, което се опазва и това, което се позволява. Това е въпрос на права на гражданите и ние очакваме да видим какво ще е вашето решение. Благодаря колегата Бицото за една минута. Благодаря, госпожо председател. Какво да кажа? Европа не иска нищо да промени. Европа, когато, която подкрепя правителството на партито демократико в Италия по кризата в Либия и опасностите за ислямския тероризъм и иммиграцията Европа не съществува. За пакта за стабилност и растеж вие сте готови да извивате ръцете на Италия и за зеленият пакт изградихте нова измама и италианците ще получават, ще плащат милиарди повече, но няма да получават нищо. Питам се, комисаря Джентилони, чи интереси защитава на Италия или Германия и Франция? Франция не е това бъдещето, което искаме, не е това бъдещето, което искат италианските граждани. Италия не може да остане и да, роб на, Бер, на Берлин, Брюксел и Париж. Господин за Благодаря ви. Желая успех на комисията с този вид маркетинг, който се прави на тъй наречената програма и Зеления пакт. Зеления пакт това е девиза, който оправдава абсолютно всичко. Дори обричането на смърт на промишлеността, на индустрията, задължителните промени, които ще бъдат налагани на общностите, контрола над нашето поведение в полза на трети страни. Хората се страхуват, но никой не смее да се оплаче, защото ще кажа, че отрича реалността. Същевременно Знаем, че всяка година поради идеологични причини се харчат допълнително по 260 милиона евро. Само заради идеологически съображения, които ще ни отнемат свободите. Думата има колегата Джон Дюши за 1 минута и 30 секунди госпожо председател, господин комисар. Радвам се, че предвиждате мерки за лансиране на социалния стълб и това е основен приоритет. Знаете, че ние искаме да имаме социална солидарност възоснова на економическо сътрудничество. В много държави членки по периферията на Съюза обаче е, съществува притеснението, че ползите от единния пазар е, не са за всички и че някои държави просто предоставят ефтина работна ръка за другите по-богати държави членки. Функционирането на единния пазар е поставено на карта. Економическите и социалните напрежения ще се увеличат, ако не се справим с предизвикателствата. Те ще се влушат поради цифровизацията. А за вас цифровизацията е една от мегатенденциите на днешното време. Решението може да бъде само една решителна битка срещу географските различия, различията в заплащането в целия Европейския съюз, чрез реформа на кохезионната политика, която да се основава на социална солидарност между държавите членки. Ако не направим всичко това, некомпетентността просто ще подхрани популизма, насочен срещу Европейския съюз. Необходимо е да се извърши допитване до гражданското общество с цел намирането на решение, но аз мисля, че би трябвало да се допитате и до местните власти, защото това са властите, които са най-близко до гражданите. Когато взимате решения, допитвайте се и до тях. Благодаря. Приемате ли синя карта от колегата Шваб от ЕНП? Господин Джонджоши, приемате ли синя карта от господин Шваб? кимате. Добре, 30 секунди. Оратор. Уважаеми колега, в нашата битка срещу популизма сме на едно мнение. Имаме един въпрос – вие казвате, че хората от вашия район смятат, че ги използват като ефтина работна ръка. Искам да кажа, че Европейския съюз предостави точно на тези граждани възможност да печелят повече. А други държави членки могат да имат гледна точка противоположна на вашата. Според вас как трябва да се намери равновесието между двете позиции? 30 секунди за отговор. Благодаря за въпроса. Логично е онова, което казвате. Европейския съюз разполага с инструменти с цел заличаване на различията между държавите членки. Това е кохезионната политика. Моят проблем обаче е, че кохезионната политика не се използва както трябва. Много от средствата или потъват в корумпирани джобове, или се използват за проекти, които не са насочени към конкурентоспособността. Мисля, че Европейския съюз има една много важна отговорност, а именно да следи за управлението на кохезионните фондове, за да може средствата да отиват за образование, за научна и развойна дейност. И освен това, трябва да се подобри използването на средствата, за да се подобри економиката на държавите членки. Думата има господин Мело за една минута и 30 секунди. Projetos de interligação energética entre Portugal e Espanha e entre Espanha e França. Благодаря. Знаем, че в Испания и Португалия има енергийни междусистемни връзки е, тези проекти не са в работната програма на комисията, въпреки че те са се ползвали от нейната защита. Знаем, че тази програма е много важна за енергийната сигурност в Европа. Много европейски страни зависят от е, природния газ на Русия и изваждането на този проект от списъка на приоритетните про... при... проекти е безсмислено. Не знам защо проектът не е включен в приоритетите. В момента се водят сложни преговори заради Брексит и не знаем дали ще се приеме многодишната финансова рамка за 2021 година. Комисията настоява за извънреден план и дали това е достатъчно за политиката за следващите години. Що се отнася до енергийната зависимост от Русия, това е проблем, който лесно може да се преодолее, ако се използ, изградят и използват междусемните връзки с Иберийския полуостров. Коихезионните фондове са изключително важни и бих искал да чуя от комисията да ни каже нещо повече по този въпрос. Благодаря, госпожа Фридзон, за една минута. Оратора говори без микрофон. Благодаря, госпожо председател. Европа трябва да се обърне към бъдещето. Бъдеще, което ще се основава на глобализация, на все по-голяма цифровизация, не на последно място на мерки, насочени за справяне на проблемите с климата. Имаме големи предизвикателства, но и много възможности. Програмата на комисията е, поставя акцента върху една по-силна социална Европа нови амбиции има. Трябва да приложим всичко предвидено в социалния стълб. Трябва да приложим стратегията за равенството на половете, детската гаранция и така нататък. Добре, но има някои неща, които липсват тук. Има нужда от по-ясни предписания относно работата на непълен работен ден, нерегламентирания труд, най-вече за жените Имаме нужда от по-сигурна трудова среда, имаме нужда от по-засилен социален диалог. Европейските граждани искат да изпълним обещанията си. Имаме много работа и трябва да започнем сега. Благодаря. Благодаря за една, дума, за една минута колегата Айе. Госпожо председател, благодаря ви. Господин комисар, благодаря ви за работната програма. Тя отговаря на амбициозната реч на Урсула фон дер Лайн. Искам да ви обърна внимание на това, което тя каза за правото на инициатива на парламента. Ние сме новоизбрани в Европейския парламент. Аз се очудвам, че понякога при нас информацията или не пристига, или пристига твърде късно. Мога да дам пример с системата на комисията за регистриране на всички разходи по европейските програми. И то данните не стигат до нас, въпреки че ние участваме в бюджетната процедура. Освен това, ползите от вътрешния пазар за всяка държава членка, това е конкретна разбивка, много важна за положителния образ на Европейския съюз и преговорите по МФР. Господин комисар, ние имаме едни и същи цели. Европейският парламент е ваш партньор и вие го знаете. Затова искам да гарантирате, че комисията ще предоставя на депутатите цялата информация, от която имат нужда. Благодаря. Приемате ли синя карта на колегата Грапини? doamnă președintă vă mulțumesc uh, pentru că acceptați întrebarea. Sunt de acord cu ce... Благодаря, че приехте. Аз съм съгласна с това, което казвате, но имам въпрос за прозрачността. Тя съществува. Има я между парламента и комисията. Ще ви дам пример и искам конкретен отговор. Наскоро имаше дебат за продуктите с двойно качество. Комисията ни представи обобщение на доклад – изготвен от експерти, които са заплатени от Европейския съюз, но ни каза, че няма да ни даде целият доклад. Само обобщението, защото останалото било тайна. И е, това е в Комисията по вътрешния пазар. Смятате ли, че това е прозрачност? Как може да се плаща на експерти с европейски пари и след това да нямаме достъп до плода на техния труд? Искате ли да отговорите, госпожо Айер? Аз си отбелязвам, но не знам за какво точно говорите, уважаема колега. Думата има колегата Гигол за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател Шефчович, работната програма на комисията като цяло поставя точните акценти. Чрез защита, чрез защита на климата и чрез мерки за справяне с економическата криза, тласък на индустрията и равенство. Добре. Същевременно обаче работната програма има една слаба страна. Тя е много обща по своя характер. Много неясна, що се отнася до равенството. Много граждани вече нямат уважение към нас. Те не приемат, че ние сме едно пространство, в което има върховенство на закона. При нас се пренебрегва често борбата срещу корупцията, често се стъпква върховенството на закона, свободата на словото, комисията не може да стои с кръстени ръце. Затова мисля, че имаме нужда от наказания и от механизми за санкции. Вашата програма, за съжаление, не казва нищо ясно по този въпрос. Най-накрая трябва да се предприемат мерки, защото иначе гражданите ще загубят доверие в нашия велики Европейски съюз. Благодаря колегата Райл за една минута. Още веднъж Става дума за Европейския стълб на социалните права. Един от стълбовете е свързан с застраховките срещу безработица. Благодарение на тях ще има съюз на трансферите. А този съюз на трансферите няма нищо общо с социалната страна на проблема. Вие просто наказвате онези, които са си свършили работата както трябва. Ето един пример от Германия. Ние сме най-голямата економика в Европейския съюз и сме най-големия донор. Обаче имаме и голяма социална справедливост. В Германия нетната заплата обаче намаля де-факто. С евро и 50 бедността се увеличава. Двойно дори. През последните години тя драматично се увеличава. Все повече хора има по улиците в Германия, които не могат да си позволят жилище. Все повече хора печелят изключително малко. В същото време обаче има увеличение на други разходи с 50%. Така изглеждат нещата в най-големия донор в богатата Германия. Социалната справедливост трябва да е национална задача. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата Томаш и жена минута. Госпожо председавајуча, досадашње представљање... Благодаря, госпожо председател. Представянето на новата работна програма е пълна с прекрасни думи социална справедливост, зелен курс, европейския начин на живот. Амбициозен е зеленият пакт, но никой не говори колко ще струва той на гражданите. Що се отнася до, до гражданите, тя ги интересуват работните места. Те настояват и за защита на потребителите. Това всъщност правеше европейската економика, само че зеленият пакт като че ли е прикритие за, демок... за бюрокрацията начинът на живот трябва да се формира от гражданите, а не от бюрокрацията в Брюксел. Господин Штефанец за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа. Новата Европейска комисия си поставя много амбициозни цели. Искам да поставя акцента върху една конкретна цел – съвместните органи за контрол трябва да получат повече възможности да ограничат властта на олигарсите. Някои хора в Словакия, знаете, убиха двама млади хора. Става дума за журналиста Ян Куцяк и неговата годеница Мартина Кушнерова. В Малта пък беше убита Дафне Каруана Галиция. Тези хора бяха убити, защото търсеха истината и бяха оповестили е, информация за тъмните сделки на много хора. Много хора в Европейския съюз очакват от нас да действаме когато се отпускат средства, трябва да се контролира използването на средствата. Не съм доволен и няма да съм доволен, ако в края на 2020 година нямаме по-стабилна защита относно използването на европейските фондове. Имаме нужда от подкрепа в това отношение, иначе ние оказваме подкрепа за вашата стратегия. Изказвам се от името на НП. Господин Андрио. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние искаме да бъдем първия континент без въглерод 2050 година първия континент, който е устойчив ние всички заедно трябва да постигнем тези цели и затова разчитаме и на вас, но три неща ме притесняват. Първо, бюджета. Сметната палата смята, че над милиард евро годишно са необходими за този екологичен преход, но това комисията е предвидя за 10 години. Комисията трябва да ни обясни как ще намери средствата за този преход. Второто нещо, което ме притеснява, последователността. Не може от една страна да се борим за околната среда и от друга страна да подписваме търговски споразумения с места на другия край на света. 10 000 км пренасяме месото, което внасяме при нас. Това не е добре за околната среда. И накрая социалните въпроси също голямо притеснение – те са свързани с екологията. Този економически модел ще бъде корено променен, а социалните проблеми не са разгледани във вашето предложение и това няма как да приемем. Благодаря госпожа Харанзова за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на комисията. Благодаря ви за работната програма и за акцента върху цифровата политика. Тя ни е необходима, за да могат европейските фирми да растат и да предприемат новаторски решения в Европа. Ние трябва да помогнем на големите играчи и ние сме тези, които трябва да определяме глобалните стандарти. Освен акта за цифровите услуги, аз приветствам плана за действие за обучението в областта на цифровизацията, както и други приоритет, е да решим как да регулираме цифровизацията. Това ще бъде в центъра на програмата за 2020 година и за целия мандат. Ние не бива да допускаме грешки. Отговорът на нашите проблеми не е винаги повече регулиране, а по-добро регулиране. Браво! Благодаря. Колегата. Скъпи колеги, нека ви напомня, че вчера в пленарна зала ние говорихме неведнъж за измененията на климата. И тук не става дума за 2025 или 2030 година. Необходими са спешни действия, които да предприемем още сега. Ние няма да спасим планетата с красиви думи. Повярвайте ми, тази година трябва да я започнем с убедителни мерки, особено в транспорта. 30% от парниковите газове идват от транспорта и транспорта не ги намалява. Ето защо, господин заместник председател, бих искал да се приключи работата по предложението за таксите. Парламентът имаше своя своето предложение. Освен това, ние се придържаме към принципа замърсителят плаща, ползващият плаща. Сега съветът трябва да стигне до съгласие, но вместо това той направи текста на пух и прах. Това е неприемливо. Така че се надявам, господин комисар, да имаме необходимото облагане. Благодаря, госпожо председател. 2020 година е решаваща година за Европейския съюз и комисията е изправена пред е, сериозни предизвикателства. Брексит, е, бюджета за 7 периода. Има, комисията разполага само с 11 месеца за преговорите с Обединеното кралство. Е много важно да се направи така, че преговорите да доведат до гарантиране на интересите на предприятията и тяхната конкурентна способност. Що се отнася до следващата многогодишна финансова рамка, комисията предлага да отвои бюджета за Еразъм на стойност 30 милиарда. Председателката дер Лайен е наясно с ангажимента, може би е наясно ли е с ангажимента пред гражданите? Както казваме ние, а, нека да внимаваме а, преди да предприемем нещо. Колегата Кемпа. Благодаря, госпожо председател. казахте, че Европейската комисия ще бъде геополитическа от тук нататък. Добре, хайде да минем сега от думи към дела. Какво ще направите, за да спрете изграждането на Северен поток? Този проект разделя Европа и укрепва руското влияние на континента. Стратегическата енергийна сигурност е един от основните проблеми на Европа. Необходимо е да гарантираме че наистина ще следваме ценностите на нашите отци-създатели. Ние харесваме Европейския съюз, но онзи Европейски съюз, който се основава на взаимно уважение, а не на диктатури. Защо се намесвате във вътрешните работи на държавите членки? Защо ги принуждавате да действат по конкретен начин и ги заплашвате, че ако не го направят, няма да им отпуснете средства. Стигате само до едно разделение. Вчера онова, което се случи, трябва да ни служи за полука. Колегата Главак за една минута. 60... Благодаря ви, госпожо председател. 60 години от Римския договор. Напомням ви, но светът е по-нестабилен от всякога климата, демографските промени, всичко това променя нашите общества и начин на живот. Господин комисар, ние трябва да работим за равенството, за възможностите за всички, за мъжете, жените, изтока, запада, младите, старите. Има 47 мерки за следващите 10 години. Ще се мобилизират един трилион е, в областта на климата и околната среда. Същевременно в интерес на гражданите е да има равно заплащане за равен труд като стратегия за равенство на половете. Това ще е голямо предизвикателство, защото жените средно получават 16% по-малко от мъжете – Необходими са и нови стимули за европейската демокрация. Трябва да приобщим младите институциите, те да са наши партньори в това обсъждане. Кой може да говори по-добре за демокрацията от един документ, един континент, извинете, който знае, че трябва да се възстанови доверието. Тази програма е добър начин да го направим колегата Пикова. Поштована госпожо председавайче, господине povjereniče. Госпожо председател, господин комисар, приветствам инициативите на Европейската комисия но очаквам и по заявените високи цели да бъдат реализирани, особено прехода към екологично устойчива Европа. Местните общности ще играят важна роля и те трябва да участват в процеса, особено фонда за справедлив преход. Инициативата за биологично разнообразие е много важна за Харватска. Приветствам и стратегията за горите на устойчивите цели като част от Зеленият пакт представлява голяма отговорност пред гражданите. Радвам се, че комисията спомена младежката гаранция, която е насочена към повече заетост на младите. По-ясна геополитическа роля на Европа в съседните страни е също много важно и се надявам, че ще се, че западни, че Македония, Северна Македония и Албания ще получат покана. Господин Гарикано, за една минута. Тъжен ден е днес, последният ден, в който тук присъстват британски депутати. Ще има сериозни последици, така или иначе. Искам обаче да поставя акцента върху един конкретен проблем. Великобритания е велика сила така или иначе. Тя има, например, едни от най-добрите университети в Европа. University College Лондон, Кембридж, Оксфорд, Imperial College Лондон. Това са водещи университети в Европа. Ако погледнете световните класации от 50-те водещи университета в Европа, над 20 са в Азия. 11 са в Великобритания. В топ 50 има само един университет от Европейския съюз. Университета на Делфт в Холандия. Положението е критично. Много говорим за иновации, само че ние не инвестираме в университетите. Нашите правителства действат архаично. Имаме проблем с мобилността, имаме проблем с образованието. Ако искате да успеем наистина в економиката на познанието, трябва да инвестираме в образование, наистина. Думата има госпожа Стрик за една минута. Микрофон, моля. Благодаря ви. Работната програма не казва нищо съществено за общата европейска система за обежище в момент, в който ще се работи по новия пакт за миграцията. Това беше обявено от госпожа председателя. Най-важно е да се намери механизъм за разпределението на търсещите обежище и тук призовавам комисията и държавите членки да се намери този механизъм, за да има справедлива подялба на товара. Това означава разпределение още при пристигане в външните точки. Много държави членки искат процедура на границата, там да се разглежда молбата за обежище. Аз мисля, че не бива да се тръгва по този път. Това означава повече горещи точки, дълги периоди на задържане. Това, което зелените предложиха, веднага да се направи разпределение, ми се струва по-добро. Освен това, трябва да се приложат веднага нашите норми за прием, за интегриране, за да поеме всеки свой дял. Благодаря. Господин Фест, искате ли думата или не? Знаете какви са правилата. Ето, получавате за една минута. Благодаря. Заместник председателката на социал-демократите от Германия Барли смята, че знае какво е правилото за изказване и когато някои хора... На оратора е отнет микрофона. Господин Фест, искате да подновим дебата по тази тема, така ли? Моля ви да зачитате решенията, които са взети. Те не са мои, те са решения на бюрото. Вчера видяхте какво се случи. Ако имате желание да се оплачете, направете го по съответния ред пред бюрото. Мисля, че стига толкова. So? Versuchen Sie es, bitte. Ja. Jetzt. И така. Значи тази критика не е насочена към вас, а към бюрото. Искам да кажа обаче, че вчера говорихме за правилата, за правата, за културата, за правото на местното автохтонното население на култура, на флагове и така нататък. Когато ставаме тук да се изказваме, обаче искаме да издигнем своите европейски знамена, нямаме право да го правим. Един народ вече напусна и аз мисля, че други народи ще го последват. Надявам се, че това ще е Германия. Тогава ще съм двойно по-радостен, защото не само, че Германия ще е напуснала Европейския съюз, ами и вашето ужасно дребнаво поведение и институции ще изчезнат. Председателката. Обърнете още веднъж внимание на големите знамена зад мен с чудесни цветове. Много се гордеем. Благодаря, госпожо председател. Вчера беше тъжен ден. Пяс е тъжна песен и първот, първият е, ефект вече съществува. Губим английския като лингва франка, като начин за общо изразяване и езикът е в центъра на общото разбирателство можем да използваме възможностите, свързани с Брексит, тъй като английски язик става приемлив за всички, за германците, за французите. Но виждаме тъкмо обратното. Всички си говорят родните езици, с някои изключения, и никой не слуша. Работната програма на комисията е пълна с амбиции, без оценка на въздействието. Нищо не се казва за насърчаване на английския като лингва франка. Възнамерявате ли да предприемете нещо, за да се премахне вавилонската кула и да се направи нещо за по-добро разбирателство чрез езика? Благодаря. Господин Ланге за една минута. Благодаря госпожо председател. Господин заместник председател, когато погледнах и си разпечатах програмата на комисията с приоритетите, останах с впечатлението, че нещо не съм разпечатал. Значи, къде е външното измерение? Точка 30 има само там. Реформа на СТО. Значи, като че ли гледаме към бъдещето становището, но не отчитаме зеления пакт. Нямаме нищо и по отношение на прилагането на целите за устойчивост на ООН в рамките на политиката на външна търговия. Затова искам да попитам комисията къде в крайна сметка са целите за устойчиво развитие във външната политика данък по границите и така нататък. Какво общо има това с насърчаването на конкурентоспособността? Какво смятате вие? Какво е вашето виждане за целите за устойчивост в, в глобален план? Мисля, че тук трябва много да се работи още. Благодаря, е, колега. Благодаря, колега Ланге. Добър ден на всички. Сега ще дам думата на господин Ботош за една минута. Благодаря ви. Уважаеми колеги, Работната програма на комисията за 2020 година включва и инициативи за изхранването и здравето на европейските граждани, като стратегията от нивата до трапезата и други. Аз съм съгласен с всичко това, но липсва нещо, което ми се струва изключително важно и което ще обедини всички тези теми ще позволи на потребителите да бъдат много по-добре запознати и така да се борим и против заболяванията. Би трябвало всички, независимо от образованието, да имат достъп до коректна информация. За това настоявам да и продължим с тази инициатива за светофара при етикетирането на храните. Така ще разработим най-важното от този работен план. Благодаря. Благодаря колегата Рос. Една минута. Благодаря, господин председател. Европейския зелен пакт е нашата нова стратегия да растеш, пише в работната програма 2020 на комисията. Но единственото, което знаем за тази програма е, че тя ще струва 11 500 милиарда евро. Какво има в нея, какво ще означава за гражданите и предприятията е неясно. Междувременно Зеленият пакт ще стане закон, с което процесът ще бъде необратим чрез тексономията. Економиките ще се управляват от европейската економика. Всичко това е много съмнително, тъй като неизбрани бюрократи ще определят кое е зелено, кое е кафяво. Ще има повече контрол, повече бюрокрация и най-вече повече Европейски съюз. Климата ще се използва за прехвърляне на още правомощия към Европа. Планова економика, с която нашите колеги от Източна Европа се разделиха преди 30 години. Повече пари и повече власт на Брюксел те никога не стигат е, това не е. Демокрацията е далечна перспектива. Е, това е политика, с която още страни ще последват Великобритания. Благодаря. Думата има Педро Маркеш за една минута. Благодаря. Би трябвало да подчертаем в началото, че нашите основни приоритети бяха отчетени от комисията. Като цяло този документ е добър. В това отношение Съюза си е свършил работата. Не се заблуждавайте, наистина дебата е важен и документът е много важен. Всички думи, които могат да опишат напредъка на европейския проект, вече са казани. Сега трябва да действаме. Трябва да сме лидери относно декарбонизацията и трябва да гарантираме, че никой няма да бъде изоставен или изолиран. Декарбонизацията не може да доведе до една цяла армия от безработни. Преходът няма да е нито справедлив, нито ефективен, ако не излезе извън границите ни. Необходимо е да демонстрираме солидарност. Имаме нужда от економика, която да е в служба на хората и трябва да приключим економически и паричния съюз. За да се случи всичко това обаче са нужни дела. Стига вече с красивите думи, необходимо е да се намерят средствата. И освен това трябва да се договорим относно една многогодишна финансова рамка, която да е достатъчно амбициозна. Благодаря. Благодаря. Думата има Господин Танк. Благодаря, господин председател, господин Шефчович. Вашата комисия встъпи в длъжност като геополитическа комисия, но при първите геополитически събития в Ирак вие мълчахте. Мълчахте и когато Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита заради данъците върху технологичните предприятия. Нашите граждани имат големи очаквания във връзка с, с климата, социалните права, справедливата економика. Вашите планове са добри, амбициозни, но ще доведат до конфликт с САЩ, с Китай, но и с европейските държави членки, например заради осигуряването при безработица, но и със сигурност заради бюджета. По всички тези въпроси ние ще бъдем на ваша страна, но само ако посмеете да предприемете мерки. Социалната пазарна економика на Европа е по-свободна от партията държава на Китай и е по-справедлива от картелния капитализъм на Европа. Ние ще се борим за справедлива, свободна и устойчива Европа. Геополитическа комисия – да. Само, че ние имаме нужда от още и това е комисия с мускули. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. В списъка са се записали доста колеги, така че спазвайте ограниченията във времето за изказване една минута, за да мога да дам думата на колкото може повече колеги. Ще започнем с колегата Грапини за една минута. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Ясно е, че това, което ни е представено, е програма, която не може да бъде критикувана. Не мисля обаче, че е реалистично да се очаква всичко това да се свърши 2020 година, даже и през целия мандат. Имам и въпрос. Принципно, всички програми, които одобряваме заедно с комисията и съвета, привличат вниманието на гражданите. Но искам да спомена сближаването, кохезионните фондове. Е, миналият мандат наистина допринесе за намаляване на разликите между регионите, докато сега виждаме нещо различно при прозрачността. Вие казвате, трябва ни методика за правовата държава. Добре, но можете ли да ни представите тази методика? Благодаря ви. Давам думата на господин Басеско. Domnule președinte, благодаря, господин председател. Аз внимателно прочетох работната програма на комисията. Като погледнем тези приоритети, може да се запитаме откъде ще дойдат всички тези пари. Много сме амбициозни. Искаме Европа, която да е климатично неутрална, искаме да защитим околната среда, искаме 5G, искаме европейска армия, и искаме да приложим на практика разпоредбите на социалния стълб. Възможно ли е да има толкова много приоритети едновременно? Откъде ще се вземат парите? Мисля, че прословутия зелен пакт трябва да се разгледа и от гледна точка на отговорността. За 10 години 1 трилион Достатъчно ли е това? Елате в Румъния, елате да видите минното дело там. Тази програма е такава, че трябва да се осъзнае преди да се говори за нея каква бедност има и каква безработица има на много места. Благодаря. Думата има госпожа Лейтао Маркеш. Е, Благодаря, господин председател. Програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране е същата, която познаваме. Не виждаме нищо ново и в плановете за бъдещето. Как ще подобрите услугите си. Вие говорите за изкуствен интелект, но как ще... Ви говорите, може би трябва да използваме фондовете за малките и средни предприятия. Знаем, че изкуственият интелект и новите технологии могат да помогнат на европейските институции да ги доближат до гражданите. Какво бихте казали по този въпрос? Благодаря. Думата сега има Теодор Сиударо. Благодаря. Аз съм от Яш. Един град в източна Румъния и имам три е, искания за моята страна. Първо Шенген. Нищо няма да ви струва. Ние отговаряме на всички условия, а не ни дават да влезем в Шенген. На второ място инфраструктурата. Регионалната болница за спешни случаи в Яш трябва да са приоритетни. Ние искахме финансиране моля ви, разберете, че имаме нужда от спешно финансиране за този проект, защото гласоподавателите го очакват. На трето място трябва да има баланс при селско-стопанските субсидии, така че всички да са поставени наравно. Моля ви да ни подкрепите. Аз съм убеден, че ще стигнем до добро решение, така че и тези задачи да са приоритетни за комисията. Благодаря на всички за това, че се съобразиха с даденото време. Доменек Луис Девеса. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за представенето. Аз подкрепям програмата на комисията. Радвам се, че вие като приоритет споменахте и конференцията за бъдещето на Европа би трябвало тя наистина да бъде съдържателна, амбициозна. В това отношение мисля, че е важно, както казаха и други колеги, като Ска Келер, която е в залата, че това, което видяхме вчера с вота за Брекзит, би трябвало да ни направи още по-сплутени като европейци. Ние трябва да напредваме с европейските политики и комисията трябва да подкрепя големите проевропейски групи в парламента. Според нас сега е момента за качествен скок в политиките – това е мандатът, който ни възложиха европейците на последните избори. Благодаря. Маргарита с една минута. Е, благодаря. Най-напред искам да благодаря на заместник председателя Шефчович за това, че представи работната програма на комисията за 2020 година. Представи я в детайли, за да може парламента да разбере какви са амбициите на комисията за първата година на работата й. За съжаление, нямаме по-широк многогодишен подход, но вече имаме представа за плановете на комисията. Искам да обърна вашето внимание върху няколко въпроса. На първо място, няма да е лесно да се положи основата на дейности и политики, които да възстановят доверието на гражданите. Вторият въпрос е финансирането на проектите. Европейските институции ще спечелят доверието на гражданите само покажем, че финансирането е адекватно на поставените цели. Надявам се, че комисията ще бъде на страната на парламента в преговорите за бюджета. Благодаря. Сега искам да дам думата на Лопес Агилар. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Шевчовичева. В приоритетите на комисията за 2020 година имаме насърчаването на европейската демокрация и на европейския начин на живот. Това са елементи в правомощията на комисия Либе. Необходимо е първо да имаме механизъм за върховенството на закона, който да е постоянен, задължителен и да обхваща всички държави и членки. На второ място да се преработи регламента за достъп до документи и прозрачност тъй като е от преди 20 години и е много несъвършен. На трето място задължителен механизъм за солидарност и актуализация на Дъблинския регламент, за да може да се използва бюджетния раздел за миграция и обежище и да се сложи край на хуманитарните кризи в Гърция. След това не трябва да се криминализира хуманитарната помощ, трябва да се направи дерогация по съответната разпоредба. И след това пространството за свобода и правосъдие трябва да сме солидарни, а не да имаме уязвими граници. Благодаря. Благодаря за една минута колегата Милър. Благодаря. Мисля, че комисията би трябвало да обърне малко повече внимание на социалните и трудовите е, аспекти. Говоря основно за европейска минимална заплата и за европейска застраховка срещу безработица. В някои държави на ЕС има фиксирана минимална заплата. Тази минимална заплата обаче трябва да е обвързана с средната заплата и трябва да е минимум 60% от нея. Освен това, мисля, че комисията трябва да въведе цифров данък. Комисията може да използва съществуващите договори и да заобиколи изискването за единодушие в съвета. По този начин за вас ще е по-лесно, отколкото да давате на парламента законодателна инициатива. Това няма как да стане без промени в договорите. Благодаря. Моника Силвана Гонзалес за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Имаме този бюджет, който трябва да подкрепи програмата на комисията за 2020 година. Имаме зеления пакт при тази спешност за климата, но смятаме, че също така комисията трябва да насочи усилия и към външната дейност. Как в международен план имаме повече сътрудничество, повече хуманитарна помощ – Знаем, че страни, които са най-малко виновни за глобалното затопляне, страдат най-много от измененията на климата. Има други региони по света, които вече напредват, но ние трябва да помагаме на тези, които са разселени заради климата и имаме декларацията от Кампала, от Картагена за латиноамериканските страни. Ние смятаме, господин комисар, че за тази програма ще се съди и по начина по който помагаме на хората разселени заради климата и на бежанците заради климата. Благодаря. Колегата Марек Белка. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Искам да продължа въпроса за борбата на Европейския съюз срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци. Както знаете, разговорите по този въпрос се водят предимно в ОИСР. Няма проблем. Само, че е трудно да очакваме резултат от тези разговори който да е удовлетворителен за всички нас. Някои страни от ОИСР ще бъдат против. Какво можем да направим ние? Европейските членове на ОИСР би трябвало да обединят позициите си, а това не винаги е така. И е, призовавам Европейската комисия да използва политическите си възможности за изграждане на обща позиция на европейските държави и защита на тази позиция в ОИСР. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата ми Сперейра. Благодаря, господин председател. В вашата програма, господин комисар, има социална и зелена пропаганда, но тя не е достатъчна. Не поставяме достатъчно голямо ударение върху социалното развитие. Вие се стремите да насърчите зеления пакт, но не осъзнавате, че всъщност в Европа няма никакъв растеж. Поставяме акцента върху неолиберализма, а той просто ограбва нашите природни ресурси. Говорите за социален стълб, но същевременно има експлоатация на широка основа и то във всички политики на Европейския съюз. Много критики бяха отправени към Португалия от страна на комисията във връзка с минималната заплата и в рамките на европейския семестър и разпоребите, свързани с единната валута. Вие ще задълбочите тези критики и ще навредите още повече на държавите членки. Португалския народ иска да ви кажа, че няма да търпи нещо подобно. Благодаря. Искам да дам думата на колегата Микола за една минута. Благодаря ви. Вие казахте, господин комисар, че комисията ще представи план за действие за европейската демокрация, за да бъде нашата демокрация по-устойчива. Миналата седмица аз посетих място в Испания. Там много от каталунските политици са в затвора. Това е пълен отказ от демокрация. Същевременно Испанското правителство, испанската съдебна система го прави, не някой извън Европа. Става дума за отричане на граждански права. Става дума за нещо, което се случва в Европейския съюз. Какво ще направи Европейския съюз за това? Срамота. Благодаря и накрая колегата Робърт Тача. Дякуем пектен пан председаюци. Пан председател Европейския комисия. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Шевчович, представихте една много амбициозна програма с много амбициозни цифри. Ако искаме да постигнем всичко това, то добре. Ще бъдем пример за останалия свят. Трябва обаче да не забравяме, че трансформацията трябва да е справедлива. Говоря най-вече за прехода към социална зелена економика. Тя се казва зелена и социална, т.е. не трябва да изоставяме най-слабите. Предвиждате един добър инструмент, инструмента за справедлив преход. Имаме нужда обаче да гарантираме, че от програмата ще извлекат полза от тези региони, които имат най-голяма нужда. Когато се представя тази програма от страна на държавата, трябва усилието да е насочено най-вече към регионите. Много държави като Словакия, Полша ще бъдат много засегнати от прехода към зелена енергия, към зелена економика. При нас много се използват въглищата за целите на енергетиката. Мисля, че би трябвало да обединим усилията си с всички международни актьори, за да може прехода наистина истина да е справедлив. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Така приключи процедурата на спонтанните изказвания и сега в заключение господин Шевчови, заместник председател на комисията. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за този много богат и съдържателен дебат за изказванията ви. И мога да кажа, че разискванията показаха, че Работната ни програма отразява общите ни приоритети. Благодаря ви за хубавите думи, за това, че посочихте някои аспекти, по които е редно да, да работим повече. Ние ще положим усилия да работим по тези детайли и по други аспекти. Новата е, председателката представи нова е, Европейската комисия като геополитическа комисия, която ще си поставя високи цели. Надявам се да ги постигнем с ваша помощ. Нека да повторя думите на господин Маркеш и господя, госпожа Ниблер, които казаха, че е хубаво да има амбициозна програма, но това, което е, би било още по-добре, е тази програма да се е, изреализира на практика. Това е теза, която беше застъпена от повечето от вас. Ние аз мятам, че, с, че взаимодействие с двамата, че между двата са законодателни органа можем да постигнем повече. Тук се спо... колеги споменаха вчерашното гласуване, емоционалната церемония и какво следва от тук нататък. Ние трябва да градим една способна, зелена и по-близка до гражданите Европа. И сега смятам, че работата по тази амбициозна програма е правилната първа стъпка към госпожа Николсонова, моята сънародничка, която спомена предизвикателствата, свързани с определенето на минимална заплата. Искам да кажа, че това, което ще предложим е да се изгради рамка за определене на минималната заплата. Ще се допитаме до социалните партньори, държавите членки и ще се спази и ще спа, съобразим 100 100% с националната традиция за колективно договаряне, само че минималното заплащане е свързано с основните човешки права. По е, дела, по делото за нарушение срещу е, Австрия. Той е в ход. В момента проучваме отговора на Австрия на нашето обосновано становище и когато проучването приключи, ще информираме парламента. Госпожа Обри спомена въглеродния механизъм за адаптиране. Искам да ви уверя, че той фигурира в е, програма в програмата ни с 2021 година. Това е сложна задача. Тя предполага подготвителни действия и трябва да се подготвим за пространен международен диалог. Бихме искали страни като Китай и други да имат също толкова амбициозна система за търговия с емисии като нашата, но ако това не се случи, ще трябва да обмислим механизъм, като въглеродният механизъм за адаптиране, така че, да, за, така че партньорите ни да работят в тази област. Мнозина от вас споменаха значението на върховенството на закона. Напълно съм съгласен. Искам да ви уверя, че комисията е поела ангажимент да следи за спазването на върховенството на, държав... на закона във всички държави. Искам да ви уверя в това, че комисията ще гарантира пълно спазване на хартата за основни свободи, когато се обсъждат фундаментални въпроси като изкуствен интелект и лицево разпознаване. Благодаря, господин Армани, за вашето изказване. Сред многото конструктивни наблюдения споменахте и антисемитизма. Вчера чухме емоционалния разказ на от на жена оцелява от Холокоста. Искам да ви кажа, че това са проблеми, които са много важни за нашата комисия. Господин Карикано спомена това, че с напускането на Обединеното кралство много университети, които са част от образователното пространство на Европейския съюз, ще напуснат. Искам да ви уверя в това, че търсим начини да запазим добро сътрудничество, добри контакти с британските университети чрез Еразъм но искаме европейското образователно пространство да стане реалност от 2025 година и ще работим не по-малко усърдно върху новата програма за уменията. Искам да ви уверя, че оценката на въздействието за нас е много важна. Аз лично отговарям за нея. Няма да се приема законодателство без съответната оценка на въздействието. Оценката на въздействието често е най-добрият отговор в е, хода на дебатите и най-добрият отговор на опонентите. И имаме ангажимент и към прозрачността и регистъра. Що се отнася до въпроса за бедността, повдигнат от няколко колеги, ние ще работим по него чрез рамката за минимално заплащане и ще работим по детската гаранция, спомената от е, Неколцина, от вас много важна мярка. Надявам се, че с ваша помощ съответното финансиране ще започнем процес на обновяване в Европа. Не само да се справим с проблема на емисиите, но и на унези, които страдат от бедност и енергийна бедност. С Зеленият пакт ние постепенно ще помогнем да се намалят сметките за енергия. Господин Белка, ние се отнасяме много сериозно към укриването на данъци и ще работим в тясно взаимодействие с партньорите от ОИСРА. И ако бъде постигнато споразумение в ОИСРА, ще направим всичко възможно възможно, за да изпълним това споразумение. Искам обаче да ви уверя, че, в, че ако няма такова международно споразумение до 2020 година, Европейския съюз ще предприема самостоятелни мерки. Няма да търпим повече неплащането на дължимите данъци на европейска територия. Знам, че времето е ограничено, господин председател, но искам да кажа, че ние ще се допитваме до социалните партньори, ще зачитаме приоритетите на социалния диалог, защото знаем, че това е начин да постигнем добри резултати. По разширяването бяхме много ясни. Казахме, че ще разработим разработим нова методология. Предстои важен, важна среща на върха в Загреб, организиран от Хрватското председателство. Искаме да дадем нов тласък на процеса желанието ни за започване на преговори с Северна Македония и Албания е ясно по справедливият Фонда за справедлив преход и МФР. Въпрос повдигнати от госпожа Бонафе, господин Ранжел. Искам да ви уверя, че когато говорим за 7,5 милиарда за Фонда за справедлив фонд, говорим за свежи пари така, това е предложението на комисията. Той е в допълнение към предложението за МФР, което вие познавате и за което комисията е готова да се бори с Европейската комисия. Ние искаме да се обезпечи финансово всичко това, което е заложено в програмата ни. Искаме да използваме средствата за справедлив преход там, където те са необходими програми за преквалификация, за нова заетост на миньорите, за работещите в енергоемки предприятия, за да бъде прехода справедлив и никой да не бъде, никой да не пострада, никой да не бъде изоставен нито като отделен граждан, нито като община, нито като държава. Съгласна съм с вас, че трябва да се почертае значението на една многогодишна а, финансова рамка. Всички вие споменахте значението на добра многодишна финансова рамка. Както знаете, ще проведем извънредна среща на върха, като това ще бъде единствената точка в дневния ред и да се надяваме и да Обосновен пред държавите, пред правителството на държавите членки, че имаме нужда от солидна многодишна финансова рамка с, с, с всеки месец, с който забавяме приемането на тази а, рамка а, с, нанасяме вреда на програмите. Ние очакваме диалогът по тези и други въпроси с вас да продължи. Господин Нономело поиска дума. Да, господин председател. Господин заместник председател на Европейската комисия, аз мисля, че вие забравихте два отговора на моите въпроси. Единия беше за енергийните междусистемни връзки Иберийския полуостров и бих искал да чуя отговора на този въпрос. Бихте ли ни казали нещо по въпроса за тези междусистемни връзки? Председателят, убеден съм, че комисията с радост ще отговори на тези въпроси. С тези заключителни думи от заместник председателя дебатът приключи. И сега искам да премина към следващата точка в дневния ред – която е изявление на комисията за отговора на Европейския съюз на пораженията, причинени от наводненията в Испания. Бих е, искал колегите да продължат да проявяват дисциплина при изказванията, така че да започне гласуването на време. И за това ще дам думата веднага на заместник председателя на комисията Маро Шевчович. Uh, Благодаря. Господин председател, темата, която обсъждаме сега, ясно демонстрира, че измененията в климата наистина съществуват. И измеренията на тези изменения понякога са твърде драматични и унищожителни. Всъщност, все по-често ставаме свидетели на климатични феномени, които могат да бъдат определени като крайни по своя характер. Засушавания, пожари, наводнения в различни части на Европа. Неодавна в Испания се разрази бурята Глория. Това е още един пример за това, което подчертах. Искаме да изкажем своите съболезнования на онези, които загубиха близки вследствие на бурята и наводненията. Много хора загубиха домовете си. Винаги сме готови да предоставяме помощ, когато има сериозни природни бедствия. Европейския фонд за солидарност подкрепя населението при възстановяване. Има проблем с испанския превод, казва председателя. Има ли превод в момента? Очевидно има превод на испански. Продължете. Ако позволите, ще започна с параграфа, който е много важен за нашите испански колеги, защото той започва с следното изречение. Европа е зад народа на Испания. Готови сме да предоставим помощ. Европейския фонд за солидарност се използва за подпомагане на населението, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, за възстановяване на културно наследство и така нататък. Отнема време обаче да се мобилизират средствата по фонда. Европейския парламент и съвета трябва да одобрят отпускането на средства по фонда и размера на средствата, след като комисията оценила искането на съответната държава членка за помощ. След като се започнат операциите, испанските власти трябва да направят оценка на щетите и да видят дали те възлизат на 1,5% от БВП на региона. Това е много важен елемент. еспанските власти ще се вземат с тази задача сами, но комисията е готова да помага, естествено, ако такава помощ се поиска. По-настоящем обработваме испански молби от ноември, които включват районите на Валенсия, Кастия и Манча Андалус. Тези молби са свързани с неблагоприятни климатични феномени от изминалия септември. Испания ще получи 5,7 милиона евро като авансово плащане. Тези пари вече са изпратени. В бъдеще, естествено, знаем, че трябва да сме по-добре подготвени. За съжаление, онова, което се случи в Испания, ще се случва и на други места. Измененията в климата са навсякъде. Ние винаги сме готови да помагаме след като се е случило съответното бедствие, но трябва и да сме проактивни, да работим за превенцията, за адаптирането, за управлението на политиките на риска. Знаете, че за целите на кохезионната политика е много важно да се обърне внимание на превенцията на природните бедствия. Местните власти са най-добре екипирани да се справят с подобни действия и те действат първи. Почти 8 милиарда ще инвестираме за превенция на риска и за адаптиране към измененията в климата за 2019 и 2020 година. Естествено, основната част от парите ще отиде за наводнения, след това част от парите ще отиде за почвена ерозия, за засушаване и така нататък. Искаме средствата да се инвестират за насоки за повишаване на осведомеността, за устойчиво управление на горите и на земите и така нататък. Поставяме акцента върху зелената инфраструктура, която да е насочена към управлението на риска от наводнение на зелени площи и на жилищни зони. Смятаме, че имаме нужда от един инструмент, който да допринесе за по-доброто образование на службите на гражданска защита. Освен това, ние ще подобрим и системите за ранно предупреждение – и сателитните системи. Знаете, че благодарение на спътниците получаваме надеждна и своевременна информация за това какво се случва, включително и за прииждащи наводнения. Всичко това са елементи на нашата система за по-добра ответна реакция при природни бедствия и за по-добра координация на мерките за справяне с природните бедствия. И накрая относно кохезионните програми може да има препрограмиране и да се преместват средства там, където има най-голяма нужда от тях. Ако има нужда от промени, можем да ги направим в рамките на настоящия период за финансиране. Предложенията за настоящия програмен период поставят акцента върху управление на кризите и управление на риска. Подготовката трябва да включва изготвянето на инфраструктура, на места за настаняване, е, системи за ранно предупреждение и мерки за подготовка на службите на гражданска защита. Тези мерки трябва да се прилагат и в трансграничен план. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви за изложението. Пристъпваме сега към изказвания на депутати. Моля, спазвайте си времето за изказване. Госпожа Монсерат. Благодаря ви. Искам да изразя съчувствие към онези, които загубиха живота си, за онези, които пострадаха. Всички те заслужават нашата подкрепа. Имаше сериозни поражения върху Испания от Глория. Много хора видяха как всичко, което притежават, се унищожава. Имаше сериозни разрушения, които оказаха отрицателно економическо. Имаше сериозно отражение върху делтата на река Ебър. Също надигането на морското ниво доведе до унищожаване на реколтата в провинция Валенция бяха също имаха щети над 73 милиона евро. Андалусия, Мурция, Кастилия, Манче и други също пострадаха. Затова е необходима бърза реакция от страна на правителството на Испания. Искаме да се направи оценка, да предвиди помощи да задейства Фонда за солидарност на Европейския съюз, да подкрепи засегнатите а, общности. Трябва да се активира а, по фонда за солидарност от страна на Европейския съюз, да се а, гарантират повече ресурси за подкрепа в такива случаи на животновъдите и земеделските стопани. Освен това, трябва да се инвестира в защитата на природата и превенция на подобни природни явления. И испанците, които бяха засегнати от тази буря, не могат да чакат нито да им повече. Нека да бъдем заедно с тях и да не ги изоставяме никога. Благодаря. Давам думата на Кристина Делмаго. За една минута. Благодаря, господин председател. Само един месец след започването на работата ни, това е втората сериозна катастрофа и едва ли ще е последната, защото това е свързано с климатичните изменения. Съгласно данните на Европейската комисия, повече от 500 хиляди души в Европейския съюз са изложени на подобни явления. Има рискове от наводнения. 2,2 милиона европейски граждани са застрашени от наводнения по морското крайбрежие. Затова трябва да гледаме сериозно на климатичните изменения и да започнем да прилагаме мерки, за да не допуснем подобни неща. Да се приложи фонда за солидарност. Ние се нуждаем, за да покажем, че Нашата страна, както и други страни, във всеки един момент могат да разчитат на подкрепата на Европейския съюз, за да бъдат преодолени тези проблеми. Има неща, които не могат да се възстановят като човешкия живот, но Европа трябва да е заедно с нас, да ни изостава у нези семейства и сектори, които бяха ощетени от тази буря. Както каза заместник председателя, трябва да се приложи бързина и гъвкавост при задействането на фонда. Сузана Перес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Бурята Глория засегна много хора, 14 души загинаха, 84 бяха засегнати, двама души изчезнаха. Мурсия, Андалусия и други бяха засегнати сериозно. Бяха наводнени съскостопански площи, както а, и крайбрежните, крайбрежието, което засяга туризма. Това не е изолиран случай. Експертите казват, че подобни явления ще нарастват. Това, което искам да помоля комисията днес, е да излезем с ефикасни предложения и предлагам три действия. Първо, фонда за солидарност. Трябва да го активираме. Тъй като тези явления нарастват, трябва да се увеличи е, и неговият е, бюджет, е, за да могат да бъдат обхванати всички засегнати лица. На второ място, трябва да се подобрят административните действия. Не може да има трудности в това отношение, защото има хора, които все още очакват решения. На трето място трябва да се задействат системи за превенция на рисковете и на природните бедствия и за адаптиране към климатичните изменения. Това е необходимо за спасяване на човешки живот. Освен това, един основни, една от основните ценности на Съюза е солидарността и а, тя трябва да се прояви сега, когато най-много се нуждаем от нея. Благодаря ви много. За една минута Госпожа а, има миналата седмица в Каталуния, останалата част на Испания бяха нанесли сериозни щети. Повече от 13 души загинаха. Имаше сериозни екологически и земеделски щети, пряко последица от климатичните изменения. Много плажове изчезнаха, бяха засегнати инфраструктури, имаше сериозни щети, нанесени на делтата на Ебър и други реки. Само в, рамки, в района на Барселона са нанесени огромни щети. Трябва бърза реакция. Искаме Европейската комисия и Испанското правителство да предприеме три действия. Първо, спешно да се задействат средствата от Европейския фонд за регионално развитие, за да се съфинансират справянето с щетите. Е на второ място да се задейства фонда за солидарност. И на последно място трябва да се изготви специфичен план за действие на, за ам, Средиземноморското крайбрежие и на делтата на Ебър. Каталунското правителство прие такъв план ам, вчера. Благодаря ви много. За една минута Марко Брейсто има думата. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да изразя нашата солидарност спрямо колегите от Испания и всички испанци за, във връзка с природното бедствие, което ги сполетя миналата седмица. Докладчик съм от името на нашата група по механизма за гражданска защита. И в качеството си на такъв искам да кажа колко е важно да се работи за превенция на природните бедствия. Можем и трябва да го направим, като създадем нова култура на изпреварващи действия и на превенция, като прилагаме новаторски стратегии, както и като работим в дългосрочен план. Така можем да избегнем или поне да намалим човешките и социални последици от подобни драматични бедствия. Изключително важно е също така специалистите, доброволците, работещи за гражданска защита и гражданите да са обект на по-добро обучение. Това е залегнало в новото предложение за регламент. И нека накрая кажа няколко думи за доброволците, които работят ежедневно. Искам да им благодаря. Те винаги действат в отговор на тези бедствия. Благодаря. С това приключихме с изказванията от името на политическите групи. Госпожа Вилануева. Глобия, Северно Звездния, Средиземноморското крайбрежие, Андалусия, Каталубия, Валенция. Това са някои от териториите, които бяха засегнати. 14 души загинаха, и десетки ранения. Имаше сериозни разрушения на инфраструктурата, на плажове, на реколта, на жилища. Поради политиките на, спекулатив, на спекулации от страна на доста правителства. Климатичните изменения са видими и засягат доста всички страни. Има сериозни наводнения на цялата територия в Андалусия, Навара и другаде. Трябва да се направи равносметка на щетите. Те са в размер на милиони. Днес в парламента ние искаме подкрепа да се задейства фонда за солидарност, също да се пронимят правилата, за да няма индивидуални подходи, да се отчитат климатичните изменения, също да се предприемат по-строги мерки срещу корупцията в урбанистиката. Очаквам. Не трябва да чакаме следващата катастрофа, за да предприемем действия, защото така залагаме живота си. Благодаря ви. Сега давам думата на Антонио Комин и Оливера за една минута. Благодаря, господин председател. Миналата седмица каталунските и валенциански плажове бяха наводнени поради тази буря, която парадоксално се нарича Глория, засегнаха се Балярските острови, Северната Каталуния, също Мурсия, Андалусия, Арагон. В Каталуния, Жирона и делтата на Ебър бяха сериозно засегнати. Очевидно това е резултат на климатичните изменения. Но в случая с Ебър нараства проблемите от предишните действия в делтата. Испания не изпълнява изпълненията, не изпълнява правилно директивата за водите за да не се допусне влушаване на състоянието на делтата. Ние отдавна искаме това да се направи. Повече от 3 км навътре в делтата навлязоха войните бяха засегнати хиляди хектари земеделски площи в Жирона. Какво ще се направи, за да бъдат преодолени последствията от тези щети? Благодаря. Колегата Гонсалес Понс. Не може да си пред... Una inundación es una catástrofe. Колко ще ти преживя моята страна? Това показва колко катастрофални са климатичните изменения. През септември в Валенсия имаше сериозни щети. Само в селското стопанство 73 милиона са засегнати. Имаше също загуба на човешки живота, но Помощта от Съюза ни идва. Фонда за солидарност за наводнението от септември все още не са се задействали, въпреки че правителството на Испания го иска. И не беше е, използван помощ за разчистване на коритата на реките. Ние ще бъдем засегнати всички, въпреки че сега ние най-много усещаме това. Тези щети са възможни да бъдат избегнати, защото не можем да допуснем да бъдат унищожени природни територии, които никога не могат да се възстановят. Трябва да имаме предвид, че природата трябва да се адаптира към новата економика и тези щети, които се изпитват сега в моята страна, трябва да бъдат подкрепени чрез помощи, защото хората не трябва да губят нито своя бизнес, още по-малко живота си. Искам да помоля всички колеги да отговорят списъка за изказвания. Моля ви за тишина. Колегата Имаколага Родригес Пинейро благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. 14 души загубиха живота си за втори път. За 4 месеца нашите плажове, полета и градове се наводняват и разрушават поради ефекта от климатичните изменения в крайбрежието на Испания, най-вече в Валенсия, мой избирателен район, най една от най-уязвимите зони в Европейския съюз. Трябва да се действа бързо трябва да застане на страната на държавите, да сътруд... на, на гражданите, трябва бързо да задейства всички ресурси, които са заделени, за да бъдат разрешени краткосрочните проблеми. Но трябва да се действа и средносрочно и дългосрочно, за да се минимизират в бъдеще ефектите от климатичните изменения. За това, господин комисар, моля Европейската комисия да разработи стратегия която да е конкретна за Средиземноморието, е, където знае, че нямаме време. Делтата на Ебър, Валенсия, много други райони заслужават да бъдат защитени и изисква дейност от всички администрации. Нито един живот не трябва повече да се губи. Гражданите очакват действия от нас и не трябва да ги разочароваме. Колеги, искам отново да ви помоля да, отгов... да уважавате ораторите. Silence, please. Last speaker on my... Моля ви за тишина. Последният оратор в моя списък. Джиди Посписил. Една минута. Dear colleagues, I have to ask you... Колеги, моля ви да запазите тишина, за да можем да приключим нашия дебат. Иначе гласуването ще трябва да се отложи във времето. Давам думата на колегата Поспишил. Минута. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се изкажа съвсем накратко. Искам да изразя подкрепата и солидарността си с испанския народ. Комисията трябва да помогне максимално бързо. В, при нас винаги сме имали много успех с Фонда Солидарност. Единственият проблем е бавното обработване на молбите и заявленията, така че нека комисията да побърза и да преработи заявленията от Испания колкото може по-скоро. Наистина понякога се налага държавите членки да изчакат близо половин година преди да получат реалните средства, което е много сериозно забавене. Считам, че трябва да помислим за една цялостна реформа на Фонда за солидарност. Климатичните промени ще изискват още повече е, финансиране за отделните държави членки, на които се отразяват явленията, свързани с климатичните промени. И ние трябва да действаме по един отговорен начин и да въведем повече гъвкавост. Ако наистина отнема няколко месеца да се а, подпише заявление, да се подаде, да се одобри през а, съвет, парламент, комисия, а, преди да се отпуснат средствата, наистина трябва да помислите как да се намали а, това изчакване на помощта. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за а, спонтанни изказвания. Роза Фрерот. Благодаря. Бурята Гровия засегна Испания най-вече средиземноморското крайбрежие. Повече от 14 души загинаха живота си, бяха разрушени множество инфраструктури, пътища, летища, включително в Валенсия, мой район. Има също и безшезно изчезнали лица. Има проблеми с снабдяването. Всичко това се отразява върху хората, върху економиката. Има социални последици в цяла Испания. Има доста от общините на Балиарските острови, които бяха сериозно засегнати от бурята. Затова моля да се задейства фонда за солидарност. Поминал беше направено ни изменение, за да се улесни административните процедури. Ние а, сега в Испания се нуждаем най-много от вашата солидарност, особено регионите, които споменах. Отново, колеги, казва председателят, моля ви да се вмествате във времето си за изказване. Следващият оратор Али Сьомс. No va. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Is, is not working? Yeah, it's working. Okay. Labor... Gracias, presidente. La... Благодаря, господин председател. Това трябва да бъде отново един призив за действие от Европейския съюз. Ефектът от климатичните изменения засягат средиземноморското крепеше на Испания. От 2018 година имаме сигнали в моя регион Майорка. През октомври на тази година имаше също проблеми. Миналата седмица Глория засегна Балеарските острови, Каталуния и Валенсия, призвиквайки 14 смъртни случаи. И аз искам да изразя съчувствие на целия парламент към пострадателите и техните семейства. Но подобни неща сигурно ще стават все по-често, особено в регионите, които а, страдаме най-много и а, трябва да можем да се адаптираме към новата реалност. Фонда за солидарност трябва да има механизми, които да позволяват бързо да се мобилизират ресурси за нуждаещите се региони. В Палиарските острове а, имаше отвояване на материалните и човешки щети, както беше засегнато и снабдяването с продоволствие. За това трябва да има солидарност за преодоляване на всичко това на островите. Благодаря.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 Колеги, днес участвам в последния дебат в качеството си на депутат от Обединеното кралство, от партията на Зелените сами. Малко иронично е, че говорим точно за природни бедствия и за случилото се в Испания. Изразявам солидарността и съчувствието си към всички засегнати. Наводненията вече не могат да бъдат наречени природни бедствия, тъй като причината за зачистяването на тези явления, за усилването им са и измененията в климата. През изминалите 7 месеца настоявах категорично за по-активни и по-бързи действия от страна на Европейския съюз в това отношение. Днес сред нас са около 30 младежи от Уест Мидландс. Тяхното поколение също най-категорично заяви, че трябва да действаме по-активно и по-бързо по отношение на кризата с климата и околната среда. Although I will no longer say въпреки, че вече няма да служа в Европейския парламент след Брексит, в Обединеното кралство ще продължавам да настоявам за подобни действия от страна на моята страна. Настоявам и вие тук да си поставяте по-амбициозни цели в тази област. Надявам се, че духът на солидарност в Европейския съюз ще се засилва все повече, че ще можем и в световен мащаб да работим в дух на солидарност, да се изправим всички заедно пред предизвикателствата. Благодаря. Агилард Мацали за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да изразя солидарност с всички жертви на бурята Глория, която сериозно засегна и източното крайбрежие на Испания. За съжаление, имаше смъртни случаи, имаше сериозни щети в селското стопанство. През септември миналата година, както казаха някои колеги, имаше друга буря, която предизвика също сериозни щети на селското стопанство. За съжаление, селските стопани все още не са получили обещаната помощ. Новата буря Глория засегна сериозно тези производители на зеленчуци, на цитрусови плодове, на животновъдите. Ние а, трябва а, да проявим солидарност и се радвам, че комисията обеща. Трябват бързи а, и ефикасни действия. А, чрез три инструмента ОСП, Кохезионния фонд и Фонда за солидарност на Европейския съюз. Благодаря ви много, господин председател. Muito obrigado. Para encerrar o nosso debate, dou a palavra ao Vice-Presidente da Comissão, благодаря. И накрая думата има господин Шевчович. Please, Thank you. Thank you Благодаря, господин председател. Удоволствие за мен да отговоря на изключително емоционалните изказвания на нашите почитаеми членове на Европейския парламент, особено тези от Испания, за щетите нанесени от бурята Глория, защото мисля, че тази буря ни дава още веднъж доказателство, че не можем да игнорираме и да пренебрегваме климатичните промени. Съгласен съм с госпожа Мосад, която каза, че трябва да действаме бързо, преднамерено и с нужното темпо. Новата комисия е обявила своите цели в работната си програма, за да се справим с това предизвикателство в следващите години. И искам също така да подчертая, че напълно разбирам казаното от госпожа Деламаро, че е, що се отнася до мащаба и обема на щетите на местно равнище, наистина можем да говорим за а, сериозни а, проблеми на местно равнище. Благодаря на господин Гозален Спомс за това, че а, трябва да мислим за регионите като цяло. И също така искам да потвърдя пред вас, че комисията е готова да подпомогне Испания и всички други държави членки, ако а, на тях също така а, са изправени пред такива природни бедствия. Мисля, че наистина трябва да действаме малко по-бързо. Това са правила, които са одобрени от вас. На първо място трябва заявлението да стигне до нас колкото може по-бързо, за да можем и ние на свой ред да действаме изключително бързо. Мога да ви уверя, че няма и с ден да се забавим. Щом получим заявлението, ние действаме изключително бързо, но за съжаление мобилизацията отнема известно време, защото има необходимост от одобрение на Европейския парламент и на съвета. Ето защо ние мобилизираме сега средствата за а, а, природното бедствие Дана и а, сега очакваме заявленията за Глория. И също така искам да подчертая факта, че Фонда за солидарност не е единствения инструмент, с който разполагаме. Съществува и, съществуват и средства по ОСП и структурните фондове също могат да се използват за подобни природни бедствия. Може би в бъдеще това би била една добра тема, за която да обсъдим какво може да направим, че Фонда за солидарност да се мобилизира по-бързо и какви други инструменти могат да се използват в подобни природни бедствия, които, за съжаление, вероятно ще виждаме много по-често заради климатичната неотложност. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник-председател на комисията. Приключихме разискванията по тази точка. Пристъпваме към гласуване. Благодаря. Morning, Добро утро, колеги. Добре дошли на гласуването. Господин Джамбаски поиска думата. Заповядайте. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, остро възразявам срещу решението на председателят на Европейския парламент господин Сасоли да тълкува член 10, точка 3 от правилника, а именно членовете на ЕП са длъжни да не нарушават добрия ред в пленарната зала и се въздържат от неуместно поведение като не излагат на показ плакати или надписи като забрана за използване в залата на наши национални знамена. националното знаме не е банер. националното знаме е символ. това е моето национално знаме. то не може да бъде просто банер не може да бъде забранявано. още повече позволявате на колегите понякога да излагат символи които са меко казано спорни. затова уважаема госпожо председател настоявам на председателския съвет да бъде отменено това срамно и спорно решение. благодаря за вниманието. сега си оставям знамето тук и ако някой иска да го премести или да го махне ще трябва да направи това на сила. добре е дошъл! благодаря ви. Господин Джамбазки, няма да започваме сега разисквания по тази тема. Моля само внимателно да прочетете действащите правила, най-вече член 10, параграф 3. Тук ясно се заявява, че членовете не бива да вдигат знамена в пленарната зала и че трябва също така да зачитат достоинството на парламента. Затова и председателят реши да приложи този член от правилника. Господин председател, ще се свърша с председателя по този въпрос, но няма да го обсъждаме днес. Госпожо Интфелд, процедурна бележка, имате думата. Моля, дръжте се достойно, така както би трябвало да го правите в пленарната зала. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Няколко секунди само искам да привлека вниманието ви по тема, която е свързана с парламентарната демокрация, но също така и взаимоотношенията между Русия и Европейския съюз, защото оня ден научихме, че един нидерландски депутат, който е много критичен към руското правителство, една от действащите сили за случая Магницки беше включен в черен списък и както и някои от членовете на нашия Европейски парламент и за това бих предложила ние да сме солидарни а, с а, а, този колега и да се обърнем към господин Борел с молба да се намеси по случая с руските а, ни руските власти. Ще предам това а, послание на председателя госпожо Интфелд. Друга а, друго изказване на господин Ягодински. Uh, Благодаря, госпожо председател процедурна бележка по член 195 от правилника. Става дума за нарушение на член 181, параграф 1 от правилника от страна на председателя. Председателят на парламента щете всички наши изменения по доклада за проверка на пълномощията на Комисията по правни въпроси за недопустими. Но какво недопустимо има в твърдението, например, че трябва да се тълкуват националните правила за изборите в светлината на Европейския европейското законодателство? Какво недопустимо има в твърдението, че трябва да се спазват парламентарните процедури тук, така както са разписани в правилника за дейността ни? Председателят може да не е съгласен с нас по същество, но не той следва да взема решения по същество. Ние, мнозинството тук в парламента, следва да вземаме решенията по същество с мнозинство. Председателят трябва само да постанови дали определено изменение е допустимо или не, а в тези изменения нямаше нищо, което да ги квалифицира като недопустими. Политизират се поведението и решенията на парламента по отношение проверката на пълномощията най-вече тези на господин Юнкер. За пореден път нашият председател надхвърли правомощията си, но той не е монарх, той е председател на парламента. Работим в условията на парламентарна демокрация, а не на монархия. Затова, моля, оставете на нас да вземаме тези решения. Колеги, ще кажа само, че според правилата, които всички трябва да спазваме, решението за допустимост е прерогатив на председателя. Благодаря много. Сега преминаваме към гласуването. Първото гласуване. Процедурна, процедурен въпрос ли искате да подигнете? Не. Няма да приема. Тук нямаме сини карти. Преминаваме към гласуването график на месечните сесии на парламента за 2021. Щом е процедурна бележка, имате думата. За знамената. Не, не, съжалявам, председателката. Край на дискусията по знамената. Ако имате процедурен въпрос, имаме а, знаме тук, имаше и вчера знаме. Това е решение на председателя. Ще се обърна към него и ще има последваща дискусия, но не сега. Искам да кажа какво се случи вчера. Имаше а, знаме, което беше скъсано. Председателката, това не е процедурен въпрос. Ако имате процедурен въпрос, заповядайте. Благодаря. Става въпрос за процедурен въпрос. Делегацията на тази партия, която беше най-голямата по време на изборите, представлява повече от 4,5 милиона, повече от а, населението на а, цели държави. Съжалявам, тук не става въпрос за процедурен въпрос, прекъсва председателката. И сега преминаваме към гласуването календар на месечните сесии на парламента за 2021. Две изменения са по, по получени. Първо гласуване по изменение 2 с а, вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме към изменение 1. А, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. And it has been rejected. Отхвърля се. И така предложението от председателски съвет, който беше обявено на, януари, на 16 януари, се приема с това изменение. Преминаваме към следващата точка. График на месечните сесии на парламента за 2022 година. Нямаме а, подадени изменения към графика. Предложението на председателския съвет, обявено на 16 януари, се приема по този начин и така стигаме до а, доклада на Нецинга, проверка на пълномощията. Първо гласуваме по параграф 3 с а, вдигане на ръка. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих а, предложила да гласуваме електронно, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. с което се приема. Сега гласуваме по параграф 6 на два пъти. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А сега точка от преамбюла L, първоначалния текст за, против, въздържали се, Бих искал да проверим и с електронно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. И сега гласуваме по доклада като цяло с поименно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. С което се приема доклада. Поздравление за докладчицата. Сега преминаваме към докладите на госпожа Тинали. So, uh, well, there is a request for the... Има желаща да се изкаже или няма? Госпожа Рикенен, имате думата.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 Благодаря, че ми дадохте думата преди тези гласувания. Искам да припомня на всички, които сега предстои да гласуват, че гласуваме да ви припомня за резолюцията за равнопоставеността между половете в економическите институции, която приехме през 2019 година. В тази резолюция се предвижда равнопоставеност между половете, когато се гласува за определени кандидатури. А всички кандидати, по които предстои да гласуваме днес, са мъже. So Благодаря. Продължаваме с гласуването. Първият доклад на госпожа Тинали е за назначаване на Педро Мачаро. Това е а, тайно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Вторият доклад на Тинали е назначаването на Хесус Саурина. Отново тайно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. And it has been adopted. Приема се. Следва доклада на Иране Тинали за назначаването на Ян де Карпантие. Отново Тайн вод. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Следва доклада на Тинали за назначаването на Джери Крос. Отново Тайно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. We move to the next point. Преминаваме към следващата точка. Възражение съгласно член 111 за титановия диоксид. Предложение за резолюция от ЕКР. Гласуваме с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да проверим, беше доста ясно, но а, нека гласуваме и електронно начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Видимо е отхвърлена на предложението, с което стигаме до следващата точка за общо зарядно устройство за мобилно радиообразуване, радиооборудване. Е, гласуваме по а, е, точка от правила А, за, против, въздържали се, приема се. А, е, Б, първа част А, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се резолюцията като цяло, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка разлика в заплащането на жените и мъжете. Предложение за резолюция от групата на ЕКАРЕ. Гласуваме по резолюцията като цяло с поименно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по резолюцията на четирите политически групи. Изменение 7 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по параграф 2 в две части. Първа част а, с вдигна ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверите втората част? Добре. Електронна проверка, начало на гласуването. The vote is Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, първа част. По именно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част по именно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърта част. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Така че първоначалният текст отпада и преминаваме към изменение 2 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Две части. Първа част на... с дигана ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 9. Първоначалният текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Стигане ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. Първа част за. Против. Въздържали се.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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Стигна ръка за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 14, което е в две части. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15, първа част, по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 с дигна ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4 за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 с дигана ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега гласуваме по резолюцията като цяло с поименно гласуване, начало на гласуването. It's, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Колеги, това е последното гласуване с нашите колеги от Обединеното кралство. Искам да им благодаря за работата им в Европейския парламент и да им пожелая всичко най-хубаво. Благодаря, колеги. С това приключи гласуването за днес. Ще направим двуминутна почивка и ще продължим с обяснение на вод. Колеги, моля да започнем с обясненията на вота. Унези от вас, които не искат да участват в дебатите, биха ли могли да напуснат безшумно залата, за да можем да започнем разискванията. Okay, so we will start the explanation of votes that were not taken yesterday. Започваме с обясненията на вота, които не се състояха вчера. Нека преди това направя едно съобщение. Групата Обнови Европа уведоми председателя за промяна в следната номинация. Блатма Мариус Ботош ще замести Шафар Мохамед в Комисията по култура и образование. Решението ще влезе в сила, считано от деня на това съобщение. Колеги, моля онези, които няма да участват в обясненията на вота, да напуснат безшумно залата, за да продължим дебатите. Благодаря ви. Започваме с обясненията на вота, които не се състояха вчера. След това ще продължим с обясненията на вота по текстове, по които се гласува днес. Бяха внесени много искания за устни обяснения на вота Сесията обаче може да продължи само до 13.30 часа. Най-късно всички останали обяснения могат да бъдат внесени писменно. Започваме с първия оратор в списъка ми, госпожа Шойдрова. Имате думата за една минута. за уделени слова. Благодаря ви, госпожо председател. Вчера, когато гласувахме по споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, то трябва да кажа, че за мен това бе най-тежкото гласуване от 5 години насам. Бях против оттеглянето на Обединеното кралство, но гласувах за споразумението, тъй като според мен оттеглянето на Обединеното кралство трябва да се основава на споразумение, което да уреди положението на гражданите на Съюза в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в Съюза. Това споразумение също така трябва да е предпоставка за доброто ни бъдещо сътрудничество. Затова и гласувах за споразумението, въпреки че наистина съм много тъжна поради това, че Обединеното кралство ни напуска. След... Следва господар... госпожа Рич, заповядайте. Днес стотици хиляди граждани на Обединеното кралство тъгуват за загубата на европейско гражданство. Нека бъдем щедри към тях и към да, не, да бъдете щедри към нас и да не се обръщате към нас така, както нашето правителство. Искам да ви предупредя за опасностите на популизма. Ние сме първата а, жертва, ще има много. Аз нямаше как да гласувам за това а, неподходящо споразумение. А, явно Обединеното кралство е сляпо за факта, че е много по-добре да бъде в е, Европейския съюз. дълбоко съжалявам. Довиждане. Благодаря. Следва госпожа Гипсън Една минута. Благодаря ви, че ми давате думата. Аз съм гласът на милиони граждани на Европейския съюз. Аз съм с разбито сърце загуба на права, на свобода, на европейско граждано, на самата ми идентичност, която е толкова ценна за мен. Зная вътре дълбоко в себе си, че Брексит е грешка. Едва ли някога мога да простя на онези политици, които поради егоистични цели ни доведоха до тук. Обеденото кралство трябва да е водещо в Европа, а не напускащо Европа. Благодаря ви. Благодаря. Mrs. Брофе, please. Госпожа Брофи, благодаря госпожо председател. Вчера тук в пленарната зала заедно с колегите си от английските либерал-демократи гласувах против споразумението за отеглянето на Обединеното кралство. Гласувах против, тъй като това споразумение според мен не е добра сделка за Великобритания. Няма по-добра сделка за нас от това да останем в Европейския съюз. Идните няколко месеца ще доведат до несигурност не само за нашата страна, но и за гражданите на Съюза, живеещи в Обединеното кралство и за британските граждани, живеещи в Съюза. Споразумението няма да защити в достатъчна степен в правата им. Много съжалявам, че правата не бяха в центъра на вниманието, когато Борис Джонсън водеше преговорите. Сраме, че Европейският съюз трябваше да отстоява тези права. Надявам се, че през идните месеци ще ни подкрепите в тези трудни за нас времена. Моля, не позволявайте на правителството на Борис Джонсън да отслаби защитата на правата ни. Да се надяваме, че ще продължим да работим с вас, за да предотвратим катастрофалните изменения в климата, както и в името на мира по света. Надявам се, че ще останем близки приятели и съюзници. Някой ден ние ще ще се завърнем. Благодаря ви, господин Патън, за една минута. I'm really proud. Горд съм, че гласувах за споразумението за, спо, за оттегляне. По този начин аз поддържам демократичния мандат, даден от народа на Обединеното кралство и се радвам на а, обещанията на Борис Джонсън по всички области, които той обхвана. Всъщност речта на господин Ферховщад вчера потвърди това, че решението да се оттеглим е правилно. Той каза, че има твърде много отстъпки, които Европейския съюз е направил за Обединеното кралство, но не това е полуката от Брексит. Полуката е, че преминаването от економически е, съюз в по-дълбок съюз, е, далеч от гражданите, винаги ще се м, провали. Следващия оратор, госпожа Лорд. Заповядайте. Благодаря. За мен беше привилегия и удоволствие от 2014 година да представлявам а, Северо-Западна Англия. Работя с млади хора предимно. Участвала съм в много програми, подкрепени от Youth in Action, което след това се превърна в Еразъм Плюс и обедини младите хора през границите. Аз гласувах против това споразумение, защото не мога да подкрепя едно споразумение, което нарушава социалната закрила, ограничава възможностите на младите хора, застрашава сигурността и стабилността и а, уронва международния престиж на Обединеното кралство. Мисля, че е време да кажем истината, време за отчетност. А, като евродепутат а, винаги съм настоявала да се запазят работните места, такива, които ще бъдат загубени сега, много общности ще бъдат засегнати. Става дума за много маргинализирани хора на общности, които са в затруднено, са затруднено положение. И при всичко това Уестминстър ни игнорира. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Делуси. Не бе лесно да гласувам за споразумението за оттегляне вчера, но благодарение на големия натиск от страна на партията за Брексит няма да има равнопоставеност, няма да има и удължаване на преходния период за след 2020 година. Така и господин Джонсън спечели изборите. През едните 11 месеца Борис ще трябва да изпълни обещанията си. С нетърпение ще очакваме това. Едно прекрасно демократично движение се зароди в Обединеното кралство, което може да послужи, послужи като източник за вдъхновение. То ще бъде гаранция за равнопоставеност между хората и онези, които злоупотребяват с власт. Благодаря на милионите британци, които не прибегнаха до насилие, не излязоха по улиците, когато не бе чут гласа им, но търпеливо показаха на останалата част от света, че може да постигна целите си по мирен път, гласувайки. Госпожа Фокс. Гласувах за споразумението с посланието на много гласоподаватели в Обединеното кралство. Това е не е, довиждане, а доскоро. Не, както пише на тенската ми, не защото ще се върнем в Европейския съюз, но защото ще се видим скоро в, а, е, като приятели, като равни представители на, е, на нашите държави. Не ни трябва Европейския съюз, за да управлява нашите взаимоотношения и приятелства. Нека да поддържаме връзка. Аз съм а, горд европейски европеец, но нямам нужда от Европейския съюз. Мога да се боря за своите човешки права и без Европейския съюз и уважавайки Русо и слушайки Бетовен. Благодаря на тези, които бяха достатъчно отворени за да чуят за Брексит. Благодаря на тези, които уважават националната суверенност преди всичко. късмет, успех, доскоро. Господин Калхан има думата. Келахър за една минута. Аз гласувах за споразумението. Ние трябва да имаме организирано оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, за да улесним това. Споразумението за оттегляне позволява да навлезем в преговори за бъдещи отношения. Ако го отхвърлим, това ще доведе до неорганизирано, дезорганизирано, хаотично отегляне. Сега ние вече знаем, че няма да има твърда граница между Ирландия. Но е важно да се защитят правата на хората и дали те ще бъдат защитени. И искам днес да кажа, че аз имам сериозни притеснения, че ирландските граждани, които искат да останат европейци, които живеят в Северна Ирландия, ще се окажат с ограничени права ако не продължи прилагането на споразумението от разпети петък и ако не се проведат адекватни преговори за бъдещите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. Благодаря, господин Ключук. извинете, господин. Изключително впечатлени бяха вчера британските граждани. Почти се стигна до това Брексит да не се състои, когато загуби мнозинството правителството си. Можеше да се сформира едно ново правителство от лейбаристи, либерал, демократи и умерени консерватори, но не се стигна до това. Прогресивните партии трябва да заложат по-скоро на пресечните си точки, а не на противоречията помежду си. Нека не се вторачваме в грешките от миналото. Можем да постигнем нещо само чрез компромис си. Ако се атакуваме взаимно, ще спечелят опонентите ни. Можем да спечелим сърцата на младите хора и отново да се присъединим към Европейския съюз. Може Джонсън да загуби мнозинството си през 2024. Великобритания може отново да се превърне в велика страна, ако си подадем ръка не само в тази зала, но и в бъдеще. Господин Кючук. Председател, подкрепих това споразумение за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, не защото го харесвам, не защото е добро, а защото е единственото възможно споразумение. И няма друго решение в настоящия случай. Първото, от което имаме най-много нужда, е спокоен тон, прагматичен разговор за това какви бъдещи отношения трябва да има между Европейския съюз и Обединеното кралство. Имаме нужда от подреден Брекзит. Второто нещо, от което имаме нужда, е продължаване на добрия диалог, и целта да бъде всеобхватно и задълбочено отношение между Европейския съюз и Обединеното кралство. Въпросите са много, но главният е един. Може ли да имаме всеобхватни отношения с Обединеното кралство, когато имаме само 11 месеца да ги договорим? И отговорът тук според мен е един. Няма как да се случи. И моето притеснение идва от това, безспорно ние ще разговаряме по важните теми свързани с сигурността екологичните въпроси които стоят пред нас економическите отношения и други. заедно с това обаче темата за правата на гражданите и британските и европейските да бъде част от дневния ни ред. изключително е важно това и аз ще продължавам да работя по този въпрос. благодаря ви. Speaker, Благодаря. Господин Палмър следва. Заповядайте. Благодаря ви. Вчера беше тъжен ден, когато беше одобрено споразумението за отегляне от този парламент с значително мнозинство. За съжаление, ние ще напуснем Европейския съюз утре, но ще го направим без моят глас в подкрепа, тъй като аз не гласувах за това споразумение вчера но аз разбирам, че за съжаление сега напускаме Европейския съюз. Онези, които се застъпваха за Брекзит в консервативната партия, в партията Брекзит, сега трябва да поемате пълна отговорност за това какво ще последва от тук нататък. И аз искрено вярвам и се надявам, че може да бъде очертан път, което да направи всичко това положително за нашата страна, въпреки че това е невъзможна задача, изпълнена с множество предизвикателства. Благодаря. Следващият оратор е господин Кохот. Отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще се отрази изключително неблагоприятно върху процеса на интеграция на Европейския съюз. Обединеното кралство бе много ценен член на Европейския съюз в продължение на години въпреки че има солидни доказателства за това, че по време на предизборната кампания преди референдума се разпространяваха неистини, британците решиха да излязат от Европейския съюз. Трябва да приемем този факт. Обеден съм обаче, че бъдещето на Обединеното кралство е в Европейския съюз. Не може да предадем шотландците, уелсците, ирландците и англичаните. Те трябва да знаят, че Европейският съюз ще е готов да ги приеме с отворени обятия. Обръщам се към приятелите си сега от Обединеното кралство. Никога няма да ви изоставим. Госпожа Рафаела за една минута. Към приятелите ми от Обединеното кралство Вчера бях изправена пред невъзможен избор и в крайна сметка гласувах за защитата на правата на европейските и гражданите на Обединеното кралство, поне за обозримото бъдеще. Никой няма да спечели от Брексит. И тук в парламента ние е, губим е, приятели и колеги тук в Европейския парламент. Аз ще загубя моята съседка по място, Луис и аз. Бяхме, пристигнахме заедно през а, юни месец. За мен беше наистина удоволствие да седя до теб а, във всичките ни а, срещи на групата и в а, парламента и в пленарна сесия, но преди всичко ти стана моя, моя най-добра приятелка. Прексит ще провали много неща, но няма да провали нашето приятелство. Благодаря на нашите приятели и аз гледам напред в бъдещето към деня, в който вие ще сте отново сред нас господин Любертон за една минута. Благодаря, госпожо председател. На 29 януари беше ратифицирано споразумението и аз се радвам, че можах да гласувам зад. Брекзит трябва да бъде прият, тъй като трябва да се спазва суверенитета на британския народ, който го желаеше. Чудесният британски народ, който отново демонстрира отново своята легендарна способност да се противопоставя на трудностите. През 2017 имаше референдум, през 2019 също имаше изпращане масово на членове на партията Брексит тук. Освен това, сега Джонсън получи мнозинството, което му е необходимо. Въпреки европейската пропаганда и опитите за обструкция на Юнкер, Туски, Верховщад, браво на британските ни приятели и всичко най-добро за новата страница от вашата история. Благодаря ви. Господин Милър за една минута. Um- Благодаря, госпожо председател. Гласувах за това споразумение, тъй като то неутрализира риска от хаос. А можеше да се стигне до хаос, ако се бе стигнало до Брексит без споразумение. Споразумението също ще гарантира и вече действащите права на гражданите на Съюза, пребиваващи в Великобритания, включително и правата на моите сънародници. Брексит е много тъжен момент за всички от нас, всички от нези от нас, които подкрепят интеграцията, но понякога трябва да направим крачка назад, за да продължим напред. Гласувах за споразумението, тъй като то ще гарантира примата на европейското законодателство в Обединеното кралство. Мисля, че това е едно много ясно послание. Ясно е посланието на споразумението, а именно лоялно сътрудничество във всички области. Това следва да въжи за всички държави членки на Съюза, не само за онези, които желаят да го напуснат. Господин Ханан за една минута, не го виждам в залата обаче. Господин Лопес Агилар за една минута. Гласувахме а, за споразумението. Това беше последно гласуване, се говореше, но не и последната завеса. Как можа това да се случи? Толкова много от нас биха а, гласували против а, заедно с нашите приятели от лейбаристите. Но това не е края. Предстоят преговори, които обхващат толкова много важни въпроси. Правата на гражданите, основните права, убежища, управление на границите, въпроси на сигурността, съдебно сътрудничество. Но за да се случи всичко това, има два урока, които трябва да научим. На първо място да се придържаме един до друг, трябва да се борим срещу дезинформацията, фалшивите новини, за да може нашият съюз да устои. Няма да ни липсват шумните поддръжници на Брексит, но изключително много ще ни липсват нашите любими, близки, добри приятели от Великобритания, от Обединеното кралство. Благодаря ви, че бяхте тук, благодаря ви, че дойдохте обратно. Благодаря и на вас. Следва госпожа Йовева. Една минута. Благодаря ви. След три години и половина на политическа драма, това е финалът. Разбира се, аз бих искала Европейския съюз да остане в... Европейс... А, извинете, Великобритания да остане в Европейския съюз. А, но, а, разбира се, ние предпочитаме организирано а, излизане от а, колкото хаотично излиза на Обединеното кралство. Преходният период ще бъде още по-голямо предизвикателство и още по-важен за бъдещите ни отношения. Утре ни ще загубим важен член на европейското ни семейство. Това е факт. Факт е също, че ще ни липсват нашите партньори, поне някой от тях, макар и не всички. Брекзит трябва да е ясен сигнал и трябва да го разглеждаме от светлината на нашето време, на нашите демокрации, да намерим решения, които да ни допуснат подобни неща в бъдеще. Трябва да извлечем полуки от случая и се надявам, че ще осъществим нужните реформи в Европейския съюз, за да доближим съюза до гражданите и да не допуснем дезинформация и политическа манипулация. Благодаря. Овегард Нилсън има думата. Благодаря ви. Вчерашното гласуване по споразумението за оттеглянето не бе лесен избор за мен. Настоящото споразумение, въпреки че е по-добро от първоначалната си редакция, е далеч от онзи Брексит, който си представях. Въпроса за границата с Северна Ирландия, така както начина по който бяха уредени помощите за децата, бежанци и други не са повод за ликуване. Но през май миналата година участвах в изборите, тъй като вярвах, че ще се върне суверенитетът на британския парламент. Борис Джонсън получи демократичен мандат миналата година. Не е моя работа, нито работа на когото и да било тук в парламента да поставя под въпрос този резултат. Резултата от референдума и подкрепата за споразумението, което постигна господин Джонсън. В никакъв случай не означава това, че вярвам на обещанията на Борис. Изключително скептичен съм по отношение на неговите обещания. Не смятам, че те отразяват притесненията на всички в страната. Да се надяваме, че Борис ще разочарова тези 7,4 милиона. Господин Томак за една минута. Дамна președinte, stimați колеги, este un moment... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е тъжен момент. Аз идвам от държава от изтока и мисля, че е срамота, че този съюз който беше толкова силен, основно и а, заради това, че Обединеното кралство беше част от нея, от него. И това ни помогна наистина да продоляем трудностите в изтока и да се присъединим към това голямо семейство, постъпва по този начин. Така че искам да благодаря на всички политици и всички хора от Обединеното кралство, които направиха този съюз по-силен и ни помогнаха да бъдем заедно тук в това а, семейство. Аз гласувах за споразумението, но не ми беше лесно, защото знам, че има 355 хиляди в а, Европейския съюз и безброй още много в Обединеното кралство, които са румънски граждани и се надявам наистина да направим всичко възможно заедно, за да защитим правата на гражданите в Обединеното кралство. Благодаря. Следва господин Сикорски. Благодаря. Аз искам да кажа защо гласувах против споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Не защото не ценя работата на Мишел Бърние и на нашия екип. Мисля, че това беше единственото възможно споразумение. Аз гласувах против, тъй като считам, че Брексит е лоша идея и това беше единственият начин да го изразя. Това е лоша идея. Резултат от 30 години на критикуване на Европейския съюз в печата, лошо представяне на съюза и плахостта в политиката. Имам да попитам онези, които доведоха до това. Каквото и да стане сега в Великобритания и в отношенията с Европейския съюз е нещо, което е по ваша вина. Това е ваша работа. Не винете нас. Благодаря ви. Госпожа Томс има думата. Тя не е в залата. Компула на 3 е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Вчера гласувах против желанията си. Много съм тъжна от името на онези британци, които искаха да останат в Европейския съюз. Много съм тъжна и от името на тези свои избиратели, които също бяха против Брексит. Европейският съюз всеки ден работи за обикновените хора, работи за това да изгради за тях един по-добър свят, работи за мир, Работим по програми като Еразъм, политиката в областта на климата, политиката за мобилността, и за родителския отпуск. Работим в областта на търговската политика също, за да има повече просперитет за хората. Опитваме се да създадем един по-справедлив свят. Свързани сме Съдбовно сме свързани едни с други. За това ще продължа работа и в бъдеще. Ще продължа работа от името и на хората от Великобритания. Благодаря на колегите ми от британските лейбаристи и довиждане. Господин Лолас. Ирландия би искала Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, но мисля, че е много важно все пак гласуването, вота на хората от 2016 година да бъде спазено. А, ние гласувахме не по Лисабон, гласувахме и не и друг път, но ето, че а, хората на Великобритания гласуваха отново през декември месец. Ако а, Кобрин беше се а, отстоявал по засилено своите позиции, нямаше да получи този ответ, защото хората вече са се изказали, вече са направили своя избор. Направих го и втори път. Ами аз предпочитам да са тук. Имаме чудесни взаимоотношения с хората. Не ни харесват много правителствата ни, обаче с хората имаме чудесни взаимоотношения. Всъщност аз ще... На мен ще ми липсват тези депутати от Обединеното кралство. Имаше чудесни оратори сред тях, ще ми липсват. Следващия оратор господин Лопес Истурес Уайт. Си, президент. Да, съм испанец, госпожа председател. Представлявам Испания, държава, която е имала през вековете доста проблематични отношения с Обединеното кралство. Днес, по време на 40-те последни години, ние се научихме взаимно да се уважаваме. Испанците открихме едно по различно държава. За съжаление, поради действията на малцина се слага край на всичко това. Те разрушиха единството на Европа, не на Европейския съюз, а на Европа като поставяха всички ни под риск. Както казаха колегите, те трябва да поемат тази отговорност в бъдеще, да не се измъкват, както го направиха чрез референдума, господин Фараш. И а, когато се а, възродят национализмите, а, какво ще стане? Нека да се спомням за всички тях. забравяме нашите приятели, истинските британци, които имат смелостта, които устояха през вековете но ние ще продължим да работим заедно, тъй като ви ценим и установихме каква е истинската ви същност вътре в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Врецинова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вчера Подобно на много други колеги тук в пленарната зала гласувах за споразумението за оттеглянето. Съжалявам, че предстои Обединеното кралство да се оттегли, но нека се опитаме да установим колкото се може по-добри отношения с него в бъдеще. Брексит трябва да е за нас предупредителен сигнал – подобно неудовлетворение от Европейския съюз се наблюдава и в други държави членки, например в Чешката република. Може би не в такива мащаби, но има недоволство. Трябва да го имаме предвид, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз. Нека направим преглед на дейността на Европейския съюз. Ако направим такъв преглед, то ще установим, че има много мерки, които не бива да се предприемат от съюза, а от държавите членки. Господин Маджит, не е в залата, госпожа Раует за една минута. Дълбоко ме натъжава, че преговарящите от Европейския съюз и сега Европейския парламент а, приемат а, празен документ и а, е, приемат обещаните на Борис Джон, Джонсън с а, е, фалшивата претенция, че това е някакъв начин за излизане. Това е не е основание за доверие и аз за това гласувах против. Това е абсурден график за постигането на Брексит преди 2021 година и не предоставя каквито и да било осигуровки, ако това не се постигне. Това ли е вземането на контрола обратно, което имаха предвид? А, скоро те ще видят, че а, тяхната Британия е загубила своето велико пред Великобритания. Ние дойдохме и се борихме а, и ние а, ще се срещнем отново, а, когато се подобрят нещата, а кога, не когато са по-зле. Госпожа, господин Роланд за една минута. Да, беше малко депресиращо, но ми хареса казаното. Аз гласувах за споразумението за отегляне, тъй като вярвам в демокрацията. Вече 4 години наблюдаваме какво става. Най-сетне имаше и избори, които изясниха нещата веднъж за винаги, че Брексит най-сетне ще се осъществи. колегите от Брекзит бяха избрани и участваха тук в работата на този парламент, без да го искат и заслужават всичко, заслужават да получат похвала за това, което наблюдаваме сега. Опълчване срещу естаблишмента, срещу системата, която най-после отчете това, за което гласуваха британските граждани, именно за на напускане на Съюза. Това, което постигнахме е чудесно. Да, лед се крокодилски стъл, сълзи от другата страна, но бъдещето а, изглежда а, ведро. И ние вярваме в това бъдеще. Пожелавам ви успех. Колегата поспише за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Гласувах за споразумението вчера. Искам съвсем ясно да заявя, че аз лично съм напълно против оттеглянето на Великобритания от Обединеното кралство. Много е тъжно това. Аз лично съм много натъжен. Но едновременно с това съм и демократ. Зачитам волята на британците, която те изразиха по време на референдума. Затова и сега поне мога да подкрепя това споразумение, което внася някакви правила в процеса, гарантира и правата на пребиваващите в Обединеното кралство граждани на Съюза. В бъдеще трябва да поставим силен акцент върху търговските отношения с Обединеното кралство, да поддържаме добросъседски отношения и да се подкрепяме. Госпожа Дейли. Благодаря, госпожо председател. Не е радост за мен а, това, което а, се чува а, като песни, като скандиране, като а, някакво, а, някаква убеденост, че знаем какво правим и а, не си даваме сметка защо реално такава голяма държава членка напуска Европейския съюз. Вчера Ги Ферховщад каза, ето, стигна се до тук и обвини всички други, освен е, самия Европейския съюз. Европ... Европейски съюз, който не разпознава проблемите, които съществуват в него. Съюз, който позволява да се нарушават данъчни правила за разходи и за оръжие, но не и за жилищно настояване. И всички са, остават тихи и не се противоставят, когато нашите каталунски а, приятели лежат в затвора. Аз а, гласувах за споразумението. Не искам твърда граница на, грани, на в Ирландия, но а, а, всички тези проблеми, които предстоят, ще си останат по вина и на Европейския съюз. Следващия оратор, госпожа Фитс Джералд. Заповядайте. Тази сутрин и вчера видяхме Дълбоките чувства на много от държавите и на членовете на парламента от това, че Обединеното кралство излиза от Съюза. И това беше искрено. Беше искрено, защото сложи край на 47 години членство, 47 години на изграждане на мир, 47 години на партньорство и сътрудничество, 47 години на примахване на граници и пречки. Това е важно. Ставаше дума за изграждане на на демокрацията и Обединеното кралство изигра важна роля в това отношение. Благодаря на всички за приноса им. Но нека да мислим за бъдещето. Никой не знае как ще изглежда Обединеното кралство след Брексит. Очакваме да видим по какъв начин ще стане това. Но сега е време да изградим нови отношения в този нов контекст. Надявам се, че преговорите ще ни позволят да достигнем до споразумение и че Обединеното кралство няма да се отклони от стандартите, за създаването на които участва, например, по безопасността на храните и прочее. Да мислим първо за хората и за бизнеса, които искат най-задълбочени и близки отношения, най-широки отношения с Европейския съюз в бъдеще. Госпожа Вишневска за една минута. Госпожо председател, госпожи и господа, Зачитам суверенното решение на британците. Затова и гласувах за споразумението. Но това бе един леден душ за федералистите. Неведнъж сме изтъквали, че националните парламенти в държавите членки нямат много възможности за това да предотвратят ефекта от европейското законодателство. Нека Брексит ни послужи за, като предупредителен сигнал по отношение на миграцията и други наши проблеми. Европейският съюз вече няма да е същият без Обединеното кралство. Нека си извлечем съответните полуки от отеглянето на Обединеното кралство. Нека покажем червен картон на всички онези, които обмислят федерализация на съюза. Господин Сариош Волски. Госпожо председател, гласувах против споразумението за Брекзит, защото съм против, поне символично да го изразя. Брекзит е повече от престъпление. Това е грешка, да цитирам Лоран. Това е провал, това е европейска драма от исторически измерения. Ще има сериозни дългосрочни геополитически последици, които все още не осъзнаваме. И двете страни могат да бъдат винени. Защо загубихме Обединеното кралство? Защо ние е, изневерихме на една е, обединена е, Европа? Съюзът ще бъде по-слаб политически, економически, след излизането на Обединеното кралство, защото економиката на Великобритания е еквивалентна на 19 по-малки економики в Съюза. Ние ще бъдем отслабени и в сферата на отбраната и военното дело. И то при нарастващи заплахи отвън, както и отвътре на Съюза. Ние трябва да размислим добре защо се стигна до всичко това. Благодаря ви. Госпожа Джонс една минута. Благодаря ви. Искам да благодаря на уелсците, които ми дадоха възможност да представя тяхната гледна точка, позицията им за оставане в Европейския съюз. Това бе един чудесен, но и изключително тежък период за мен. Трябва да направим така, че да бъдат представени ценностите на мнозина и да се зачете и волята на онези от Уелс, които гласуваха за оставането в Европейския съюз. Трябва да бъдат защитени всички права, включително и по отношение на трудовото възнаграждение и пенсиите. Наистина с удоволствие гласувах за тази част а сега Джонсън ще трябва да се справи с неблагоприятния ефект от Брексит. Уелс ще запази своето място в Обединеното кралство в Европа и в света, тъй като споделяме с вас ценности и права. Споделяме принципите на солидарност. Споделяме ги с европейците и с целия свят. Благодаря на сътрудниците си, благодаря на служителите на Европейския парламент, благодаря и на сина си, защото направих това заради него. Направих го заради заради него и заради идните поколения. Господин Жонца за една минута. Благодаря много, госпожо председател. Вчера гласувах според това, което пожелаха гражданите на Обединеното кралство. Ние в Польша знаем какво е суверенност, затова спазваме суверенното решение на кръжната Великобритания. Също така си спомняме, че именно в Англия е създаден един от най-важните документи за а, гражданските свободи. И това беше преди толкова много време. Утре е нов ден, първия ден на преходния период. И ние в Европейския парламент можем да работим за да постигнем по-добри взаимоотношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. Също така бих се обърнал към полските депутати да гласуват, така че да могат и националните парламенти да имат значение и към британските си приятели бих се обърнал с пожелание за късмет и да си спомнят за поляците, които градят а, економиката на Обединеното кралство. Следва господин Полчак. Той не е тук, затова господин Джамбаски една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, гласувах подкрепа на, тази, на това предложение, защото това беше суверенната воля на британския народ. Така решиха британските граждани. А те решиха така не защото някой друг им внуши невярно решение, а защото бяха принудени от дългогодишната фалшива кампания на брюкселските бюрократи които се опитваха да изземват все повече и повече национален суверенитет които се опитваха да подменят националното самосъзнание националната принадлежност националните знамена. между другото днешният дебат е много показателен това с което започнахме забраната на председателя да се слагат националните знамена. тази недомислица е една от причините хората в обединеното кралство да гласуват за да излязат от него защото не можеш да забраняваш някому да се чувства британец или поляк или чех или българин. Когато го правиш, ти притискаш хората. Когато притискаш хората, те решат да напуснат място, на което не са добри дошли. Защото можеш да им забраниш да слагат знаменцата по трибуните, но не можеш да ги извадиш от сърцата им. Всеки носи знамето си, самосъзнанието си, името си вътре в сърцето си и го пази. И това не научиха брюкселските бюрократи. Това трябва да научат, ако искат да имат такъв съюз. Благодаря ви за вниманието. Next. Последният оратор е господин Монтейт. Благодаря ви. Човек, за да излезе, трябва първо да влезе. Затова и се присъединихме колегите ми и аз към парламента. Не е никак добро това споразумение. Смърди, но си запуших носа и гласувах за. Борис Джонсън лично пое ангажимент пред Найджел Фараш, че няма да се удължи преходният период след 31 декември. Европейският съюз ни налагаше иллюзията на хармонизирането на законодателството. С подписването на това споразумение обаче ще се превърнем в фактор. Ще можем да защитаваме отбраната си, рибарството си, ще си приемаме свои закони, ще държим под отчетни за тях политиците си ще се превърнем в цвете, с цвете, което ще започне в един момент да уха. Именно това е това споразумение, за това и гласувах за. Преминаваме сега към следващия текст. График на месечните сесии на парламента за 2021 година. Само един колега се е записал. Господин Поспишел, имате думата. Съм подпожил Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за този график но исках да обясня позицията си по въпроса. Тъй като считам, че по време на процеса на одобрение на този график не беше разгледан на начина на работата на национално равнище. Все пак на един политик, на един депутат работата не се осъществява единствено и само в Брюксел и в Страсбург, а и в неговата държава. Не смятам, че има достатъчно седмици по избирателни райони. Аз не искам повече свободно време, искам повече време за политическа работа в държавата членка, от която идвам, в Чехия. Затова и гласувах за, но не съм доволен от това решение. Говорихме и за разстоянието между Европейския съюз и държавите членки. Ако а, депутатите не работят в своите избирателни райони а, и няма как да работят за приемането на Европейския съюз. също последващата тема един оратор, господин Пошпишил. За следващата година ще се, се отнася също, което казах до тук. Трябва да се работи повече. Трябва да продължат контактите с националните държави. Не става дума депутати да работят по-малко, а да могат да осъществяват повече дейност вътре в своите държави членки. Не бива да се отслабват е, тези държави. Тенденциите, които наблюдаваме към момента, изискват е, да бъдат обяснявани на е, гласоподавателите. За това са необходими повече дни, така че нека да се вземе предвид повече зелени седмици не означава повече свободно време, а по-скоро за осъществяване на повече политическа дейност в държавите членки.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 Съгласна съм, че трябва да призовем комисията да предприеме действия с цел изменения в директивата за мобилното радиооборудване. Комисията трябва също така да прави редовно преглед на новите технологии и на иновациите. През 2016 година на всеки европеец са се падали 16 кг отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Много по-високо от средната стойност. Ако искаме да осъществим зеления пакт, то въвеждането на общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване ще допринесе за спестяването на ресурси, ще се отрази благоприятно върху околната среда. Не става дума само за мобилни телефони, а и за мобилни четци и за таблети. Господин Патън. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за препоръката за стандаризиране на зарядните устройства защото хората не искат да ги складират от домовете си. Аз имам четири деца всяка година с, с какви ли не радиоустройства. Вече сме напълнили четири кашона, пълни с зарядни устройства и кабели. Ние сме обезпокоени, че може да, се, да потребват един ден и не ги рециклираме. Винаги, когато се усъвременява едно устройство, получаваме повече зарядни, повече кабели. Това е нелепо, не е нужно и е време да се промени. Благодаря, госпожа Вишневска, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, естествено, че подкрепих а, тази резолюция за единно зарядно устройство, защото съществуващата ситуация е нерационална. Трупат се зарядни в нашите офиси, в нашите домове, зарядни, които вече не служат за каквото и да било оборудване и потребителите са изправени пред същата ситуация. Трябва да закупят ново оборудване с ново а, зарядно за всяко едно устройство, дори когато говорим за един и същи доставчик. Абсурдна става ситуацията. Един и същи производител, един и същи доставчик, които предоставят нов модел с нов зарядно. Така че, ако искаме наистина да вървим към една кръгова економика, това е стъпка в правилната посока. Благодаря. Господин Келахер, за минута. Of the resolution as well. Uh, и аз гласувах за резолюцията. Трябва да приемем към момента, че многото зарядни устройства и кабели във всеки един дом замърсяват околната среда. Това е нещо скандално в този момент. Разполагаме с необходимия капацитет, новаторски и технологичен, за да разработим единно зарядно устройство с един кабел, с функциите, които са изложени в резолюцията. Да, има чекмеджета, шкафове в домакинствата в целия Европейски съюз, пълни с стари кабели и стари зарядни устройства. Както каза преждеговорившият. Пазим си ги, защото се опасяваме, че някой ден може отново да ни потрябват. Но никога не се стига до този момент. Задръстени са домакинствата с ненужни зарядни устройства и кабели, които просто прашасват там. Затова нека комисията да работи заедно с отрасъла, нека се приложи духът на резолюцията, за да се въведе единно зарядно устройство за лично ползване. Госпожа Ганча часа е следващият оратор, но не е в залата. Господин Лопес Историс Лайт, Лайт за една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-сетне надявам се, че ще можем да привлечем вниманието на комисията, да помогне за тези мънички неща, които ни помагат в тази революция, цифрова революция. Справихме се с ромика. Нека да разгледаме и тази тема, защото имаме километри кабели, които не използваме. Нека да бъдем полезни. Мисля, че това ще бъде много добре прието от европейските граждани, тъй като всички имаме един и същи проблем. Има, разбира се, проблем с околната среда, но и в личен план пълним кутии и кутии с всичко това. Аз съм за развитието на пазара, но тук може да се подобрят нещата. Искам да повторя това, което беше направено до сега по отношение на ромика. Нека да го направим сега и по отношение на зарядното устройство. Благодаря госпожа Пелетие за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за а, този текст, за да изправ... отправим силно послание към комисията. От години комисията обсъжда ли обсъжда тази тема и сега а, отново имаме тази тема във връзка с цифровата епоха. В този текст липсва нещо. Липсва а, именно това опоменаване, което да даде натиск за комисията. Едно общо устройство за, за зареждане би било било една а, добра идея, за да намалим електронните отпадъци. Ако не го направим, как ще можем да реагираме за неотложното положение на планетата по отношение на климатичните промени. Трябва наистина да се въведат възпиращи мерки, за да се постигне максимално скоро тази цел. Следва госпожа Вречинова за една минута. Добър ден отново, госпожо председател, колеги. Аз не гласувах за тази резолюция. И аз никак не съм доволна от това, че с всяко ново устройство, мобилно устройство, върви и ново зарядно устройство. През изминалите 5 години силно намаля броят на различните зарядни устройства. Преди 5 години те бяха около 30, сега са много по-малко. Не бива да изискваме, според мен, от частните дружества определени действия. Не бива да им диктуваме действията. Можем да изискваме от тях такива действия, само ако става дума за защита на човешкото здраве. Госпожа Главък. Благодаря ви много. Аз подкрепих тази резолюция. Искам също да припомня, че е ЕНП преди 10 години постави въпроса за общо зарязно устройство за мобилните телефони. Единият пазар винаги е бил в основата на Европейския съюз и на европейската интеграция, двигателят на економическия растеж. Около 50 милиона тона електронни отпадъци се създават в света и Европейският съюз е вторият производител с зеления ни план ние искаме да намалим замърсяването на околната среда чрез различни инициативи и една от тях със сигурност е общото зарядно устройство. Ние трябва също да намерим и по-технологично удачни решения, безжични зарядни устройства, например. Освен а, това, закупуването всеки път на ново зарядно устройство с а, всяко ново електронно устройство, което купуваме, увеличава а, цената му. А, а иначе, ако се мине към едно зарядно устройство, ние ще защитим в по-добра степен на правата на потребителите, както и околната среда и а, така ще обърне внимание на важността на а, запазването на околната среда господин Уолас. Над 50 000 тона отпадъци от електронни и електрически отпадъци се генерират годишно в света. Отпадъците а, от такова оборудване в Европейския съюз са почти 12 милиона тона, три пъти над средното. Има голямо многообразие на зарядни устройства на пазара на мобилни устройства и мобилно оборудване. Това е неудобно както за потребителя, така и за околната среда, тъй като се генерира огромен обем отпадъци. Едновременно с това потребителите са принудени постоянно да закупуват нови устройства. Странно е това, като се има предвид извънредното положение с климата. Apple, например, е едно много силно лоби против въвеждането на единното зарядно устройство комисията в случая поне веднъж предприе правилните действия присъди, отсъди Apple да плати глоба в размер от 13 милиона на правителството ни, но то отказа тези средства, въпреки че се нуждаеше от тях. E Напълно а, отхвърлям това, което а, се каза против идеята. Напълно добра идея е да има общо зряно устройство за всички е, подобни устройства. Няма смисъл да се трупат отпадъци. Е, това е нещо, което трябва да направим. Това е причината, поради която се избират европейски депутати. Трябва да лесним е, живота на европейските граждани. Знаете всички, че сме натрупали твърде много такива зарядни а, устройства, както каза господин Лос, току-що, 15 милиона тона отпадък е това. И а, това е амбициозно, обхватно предложение, което в следващите няколко месеца ще установи общ а, план за едино зарядно устройство и най-накрая виждаме някакъв напредък по този важен въпрос. Това е една борба, която трябва да спечелим. Последна по тази тема ще се изкаже госпожа Ганча. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на италиански. Не гласувах за резолюцията, отнасяща се до възможността за нормиране на производството на зарядни устройства за мобилно радиооборудване, като например смартфоните ни. Не гласувах за, тъй като съм убедена, че така ще се ограничи свободата на избор на потребителите. И нека любезно направя една бележка по методологията ни. Европейският съюз, ако иска да играе водеща роля в геополитически план, следва да е наясно, че не следва да се меси в свободната инициатива на онези, които наистина произвеждат добавена стойност. Имам предвид предприятията. Не би трябвало Европейският съюз да поставя пречки пред свободното движение на идеи и стоки в Европейския съюз. Затова нека не се поддаваме на погрешните идеи на екопопулизма. Нека работим с опазване на околната среда, но политиките ни тази област да се основават на научни доказателства. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Преминаваме към следващата точка разлика в заплащането на жените и мъжете. Госпожа госпожа Шойдрова. Благодаря ви за думата, госпожо председател. Дами и господа, разликата в заплащането на жените и мъжете, което е 16% в Европейския съюз, е нещо изключително несправедливо. Макар да има някои подобрения в някои държави, те се осъществяват твърде бавно. Вярно е, че сме предприели редица мерки в Европейския съюз, за да подпомогнат държавите членки, защото все пак това е въпрос на субсидиарност и натиска върху държавите членки трябва да бъде в посока подобрение. Директивата за баланса между работния и личния живот е от полза тя помага на а, родителите да а, развиват своята професионална дейност и в същото време да прекарват някакво време с децата си. И това е пътят напред. Въздържах се при гласуването, защото считам, че Европейския съюз от е, своето ниво създава твърде много задължения за частния сектор и за държавите членки и за промяна на законодателството. Например, при гъвкавостта на е, работните условия и работното време. Госпожа Лици. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до европейските ценности, преди равнопоставеността между жените и мъжете се нарежда единствено защитата на правата на човека. Но трябва да променим мнението, че единствено на жените се пада задачата, свързана с грижите за децата и възрастните хора работата в името на семейството. Една подобна културна революция би дала възможност на жените да участват по-активно в економическия живот и да допринесат за економически растеж. Не гласувах за резолюцията. Споделям принципните положения в нея, но се предлагат също така интервенции от страна на комисията по отношение на заплащането, както и по отношение на компетенции на държавите членки, най-вече във връзка с МСП тежеста, проистичаща от текста и от разликата на заплащането между мъжете и жените, не бива да се вменява само на МСП, особено когато са по-малки предприятия. Трябва да говорим не само за тази разлика, но за промени в отношението към жените, както и за политики, които да насърчават по-активното им участие на пазара на труда. Господин Патън за една минута. Аз подкрепих резолюцията за справедливо заплащане. Разбира се, жените трябва да бъдат третирани добре на работното място. Ние сме напред от Европейския съюз в тази област. Защо Обикновеното кралство обаче не признава, че същото равенство а, трябва да се отнася и за хора с различен етнически или етнически происход? Аз многократно съм говорил за, за институционалният расизъм в Европейския съюз, е, въпреки че това, че 10% от европейските граждани е, са от расови или етнически малцинства, никога не е имал чернокож, а, комисар или пък а, висш чиновник аз съм участвал в работата на сто... множество заседания на комисии и в пленарна зала и не съм видял никога Цветнокош да ръководи някой от тях. Това не съответства на борбата с дискриминацията. Става дума за защита на правата на гражданите. Този парламент, комисията, съвета никога няма да са единни в многообразието, докато не подредят собствения си дом. Благодаря ви, госпожа Вишневска, за една минута. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Аз съм една от авторките на резолюцията на ЕКАРЕ по повод на разликата за плащането на жените и мъжете. Това е тема, която е отбелязана не само в Европейския парламент. Плащането на жените е като цяло 16% по-низко от това на мъжете. В Польша тази разлика е една от най-малките в Европейския съюз тази резолюция привлича вниманието към факта, че трябва да засилим усилията си, като наложим принципа за равна работа, равно заплащане и национално равнище. Споменях, споменах и факта, че е, задължението за грижата за децата и възрастните обикновено се поема от жените в семейството, което означава, че те трябва да приемат и частична работна заетост. За съжаление, вие гласувахте против тази резолюция, а пък одобрихте резолюцията, която върви срещу правилата за пропорционалността и въвежда елементи, които не са положителни за а, промишлеността. Господин Милър за една минута. Окей. Дякую бързо. Благодаря ви. Гласувах за тази резолюция, тъй като Европейският съюз трябва да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете. Със средно 16% е по-низко заплащането на жените в Европейския съюз в сравнение с това на мъжете. Това означава, че жените работят в продължение на два месеца без заплата. Има редица причини за това явление, като например работата на непълен работен ден или блокиране на кариерното израстване на жените. Жените са и най-често онези, които се грижат за деца и възрастни хора. Равнопоставеността е сред основните принципи на Европейския съюз, но е силно ограничена. Затова, ако искаме конкретни резултати, трябва да има и конкретни действия. Трябва да се борим срещу сегрегацията в професионалния живот. Трябва да се предвидят повече права за работещите родители. Трябва да премахнем разликата в заплащането на жените и мъжете. Госпожа Лорд за една минута. Next. Благодаря. Следващата седмица, след 47 след като сме били една положителна сила в Европейския парламент, няма да има левериски гласове тук, които да се застъпват за жените, които са изправени пред доста проблеми, като неравното заплащане. Искам да благодаря на моите сестри от лебариското семейство, които работеха заедно с мен, които ме вдъхновяваха, които вдъхновяват и бъдещето поколение. И се надявам да не съм последният оратор от лебариската партия на Великобритания тук. Искам да спомена някой от тях. Джойс Куин, Кристин Кроли, Карол Танг, Pauline Грин, Кристин Оди, Мел Рид, Анита Полък, Анджела Billingham, mo o'toole veronica hardstaff glenis kinnock ellen morgan susan waddington arlene mccarthy linda mcavan nina gill catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson Annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. Благодаря, господин Келахер, за една минута. Гласувах за тази резолюция, тъй като считам, че е много важно в Европейския парламент да продължим да се борим с неравенството, което съществува и продължава да съществува на работното място. Като баща на две дъщери искам а, да мечтая за Европа, която спазва равнопоставеността и правата и на мъжете и на жените, която разпознава важността на различието на работното място. Трябва да се стремим не само да преодолеем разликата в заплащането, а да не съществува изобщо такава разлика. Господин Хук за една минута. В никакъв случай не бива да се третират неравнопоставено мъжете и жените. Един от критериите за равнопоставено третиране е заплащането. Разликата в заплащането на жените и мъжете е 16% в Европейския съюз. Някои твърдят, че това се дължи на различните дейности, които извършват мъжете и жените. Но защо онези, които упражняват контрол върху размера на заплащането, постоянно, заплащ, постоянно насърчават повече заед заетост за мъжете, а за сметка на жените. Онези, които отговарят за наймането на служители, правят именно това. На водещи позиции в корпоративния свят и в профсъюзните организации са мъже. В работата си винаги съм бил вдъхновяван от мисълта за бъдещето на невръстната ми дъщеря. И тук в последното си изказване в пленарната зала призовавам за равнопоставеност между мъжете и жените. Господин Лопер Историс Слайд. Благодаря, госпожо председател. Гласувах в подкрепа на тази резолюция. Не за да следвам а, а, линията, която следва а, ретроградната левица в а, а, парламента, която използва феминизма като нещо от далечното минало. Но тук става дума за бъдещето. Очевидно е, че има не, несправедливо, що се отнася в разликата за заплащането на жените и мъжете. В моята страна има ляво правителство, което за сега не прави нищо. В много европейски държави има жени, които страдат от неравно за плащане и разбира се, те се нуждаят от нашата подкрепа. Именно това правим от Народната партия на Испания и от Европейската народна партия. Благодаря ви много. Господин Бомпар. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, тази резолюция е необходима, защото напомня, че има економическа и структурна разлика между жените и мъжете. В Европейския съюз, всъщност тази разлика може да се вклю... стигне до 40%, ако включим а, някои други елементи. Тя се простира и до пенсионната въз... възраст. 30 7% по-малко са пенсиите на жените, отколкото на мъжете. Трябва да работим в Европа, включително с, а, по системите за пенсионно осигуряване. За съжаление, в а, Франция президента Макрон ще наложи своята пенсионна система. А, по точки и ще намалеят до 86% някои нива и ще бъдат жертви първо френските хора. А, но наистина трябва да се борим срещу този лош проект. Благодаря. Благодаря, госпожа Шайби. Една минута. Merci, благодаря, госпожо председател. Ние гласувахме по текста за равното заплащане на жените и мъжете. И това ни напомня, че пенсиите на мъжете и жените вътре в Европейския съюз се различават до 37%. Друго интересно в този текст е, че се призовава държавите членки да намалят разликата в пенсионното, пенсиите и да гарантират минимални е, достойни пенсии. Макрон във Франция направи точно обратното чрез е, реформата е, в пенсионната система. И жените са след основните губещи, тъй като те имат прекъсване в своята кариера, за да се грижат за децата си и имат са принудени да работят на Непълен работен ден, което ограничава възможностите им да получат достойна пенсия. Искам да се обърна от тук към президента Макрон. Господин Макрон, имате два избора. Или да продължите да следвате това, което е коис комисията, или да направите това, което иска Европейският парламент, единственият орган, който е пряко избран. Това, са, това е единственият вариант, който може да използвате, за да сложите край на вашия проект за реформа в пенсионната система. Благодаря. Господин Райл е следващият оратор. Госпожо председател, уважаеми колеги, за какво говорим днес? Говорим за принципното положение еднакво заплащане за еднакъв труд, независимо от половата принадлежност. За мен това е най-естественият принцип на света. За съжаление обаче той не винаги се е прилагал. За щастие сме постигнали през 20 век не малко. Това бе векът на еманципацията. Сега през 21 век обаче жените в Европейския съюз печелят с 16% са по-малко от мъжете. Скандално е това според мен. Но какви са причините? При Една от основните причини, нека сме честни, е факта, че жените раждат деца. Те по-често поради това работят на непълен работен ден, имат по-малко шансове за кариерно развитие и за повишаване на квалификацията си. Скандално е това. Необходима ни е семейна политика, която да подпомага жените, които раждат деца. Това е една разумна семейна политика, според мен. Разликата в заплащането в католически страни, като Полша, например, е много по-ниска, отколкото в страни управлявани от леви правителства. Благодаря. Благодаря, колеги. Сега би трябвало да приключим всъщност. Ще ви дам възможност да продължим, но си спазвайте времето за изказване. Благодаря, госпожо председател. Наистина е скандално, че в Европейския съюз 2020 година 16% по-малко биват заплатени жените, отколкото мъжете. Ако разгледаме и нивата на заетост между държа... жените и мъжете, ще видим, че естествено, че ние продължаваме да плащаме цени жените, за майчинство, за а, а, грижа, за възрастни, за болни и накрая естествено, че има огромна разлика и в пенсията. Така че има много положителни елементи в тази резолюция, но аз се въздържах, защото твърде много се занимава тя с симптомите, а не с причините. Дерегулация на а, работната заетост, а, която се отразява на жените. Докато това не бъде разрешено, няма как да преодолеем разликата. Трябва а, да стане ясно, че жените понякога се превръщат в робове на робовете и трябва да свържим а, логиката. Господин Лолас. Благодаря ви много. Статистиката за разликата в заплащането между мъжете и жените бяха ясно а, споменати. Това е а, позорно. Дългосрочният ефект от неолибералните политики, наложени от Европейския съюз, увеличават дискриминацията срещу жените и неравенствата между мъжете и жените. Затова е важно да призовем комисията да не прави политически препоръки, които създават повече затруднения на жените, ограничаване на работната заплата, също намаляване на социалните услуги и социалните системи. Всичко това подкопава и синдикатите. Има сериозни заплахи в моята страна Ирландия има ограничаване на репродуктивните права на жените. Също има сериозна дискриминация в заплащането между жените и мъжете, което е, е резултат от лейбариската дерегулация. Нещата трябва да се променят. Благодаря госпожа Врецинова, не е в залата. Следващият оратор е господин Фитджералд. Госпожа Фитджералд. Европейският съюз винаги е залагал особено високи стандарти за равнопоставеност. Подкрепих резолюцията благодаря на всички останали, които го направиха. Това бе един чудесен текст, плод на сътрудничеството между всички политически групи. През 2014 година в препоръката си ясно заявихме, че не се е работило достатъчно активно за премахването на разликата в заплащането и в пенсиите. Те са съответно 16 и 37%. Обръщам се към дружествата, национални и международни. Обръщам се към медиите, към правителствата. Събудете се, защото скоро ще се приеме директива, в която задължително ще се изисква повече прозрачност по отношение на заплащането заплащането, ще се изискват повече права по отношение на заплащането, както и повече сравнимост в размера на заплащането между отделните длъжности. Тази резолюция е много силен сигнал от наша страна. Сигнал, че подхождаме сериозно към въпроса. Вече намаля разликата на заплащането между мъжете и жените от приемането на препоръката ни през 2014. We as a delegation of European Pirates voted in of... Благодаря, госпожо председател. Ние като европейска партия на пиратите гласувахме за тази резолюция, защото трябва да няма, да няма такава разлика. Гласувахме обаче против а, 13 точка, където се въвежда задължение за а, задължителност. Ние смятаме, че качествата, уменията са реалните а, критерии. Както беше споменато в нашата програма, трябва дългосрочно решение за а, равенството, а не квоти. Прозрачността ще допринесе за по-добра грижа за децата и трябва и гъвкаво за стимулиране на участието на жените в трудовия пазар. Параграф 13 говори за квоти и ние ще продължим да говорим срещу квотите за половете. Не виждам господин Полчак, за това думата има госпожа Джонс. Благодаря ви. Бих искала да кажа, че се радвам много, че последното гласуване, в този парламент беше по тази резолюция. Работя повече от 20 години за правата на жените и искам да се сложи край в разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените. Ние от лейбаристите подкрепяме равенството, солидарността, правата на работниците, както тук, така и у дома, в Уелс. Надявам се, че правителството на Борис Джонсон няма да отнеме нашите права. Жените и децата са сред най-уязвимите, когато става дума за заплащане, както и по отношение на насилието срещу тях. Трябва да се сложи край на всичко това. Най-накрая искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха. Ние ще продължим да работим за Уелс, за света. Ще се борим за равенство и солидарност и достоинство. Благодаря ви. Благодаря, господин Хауърд, за една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, колко уместно, че по време на последното си гласуване ние, британските лейбаристи, подкрепихме именно този текст. Много още трябва да се направи по въпрос, който ние смятаме за нещо съвсем естествено, но не всички сме на едно мнение по него. Защо това е последното ни гласуване тук? Защото винаги, когато в едно общество прогресът се счита за нещо естествено, надигат глава вражески сили. И тук ще кажа няколко думи на френски с благодарности към всички в този парламент, готвачите, администрацията, тези, които карат нашите автомобили. Искам също така да благодаря за цялата ви работа, но преди всичко ви пожелавам късмет, всичко най-хубаво и до скоро. И последният оратор ще бъде госпожа Фокс. не се не гласувах по тази резолюция не защото не подкрепям преодоляването разликата за заплащането. Всъщност има много по-големи разлики. Има много други видове заетост, които не са припознати. Чистачите, готвачите, включително праводачите, които винаги са били а, изключително неутрални към а, всички нас от а, партията за Брексит. Нека да признаем, че всички тези непризнати работи а, а, е, са много важни за, икон, за економиката. А, тяхната заетост е. А, е, странична жертва на големите бюрократични решения, които се взи, е, взимат в Брюксел. Има огромна разлика между бюрократите и заплащането в тези видове заетост. В моята последна реч, последната реч, нека да демонизираме собствените си граждани. Солидарността с европейската работна а, класа е важна. Нека се борят и се надявам да постигнат успех. Благодаря ви за вниманието. Председателката край на дебата ще бъдат предадени протоколите от тези заседания в началото на следващото пленарно заседание и всички споменати в резолюциите. И с това а, поставяме край на заседанието на а, тази пленарна сесия и председателката любезно благодари на преводачите, които останаха до края.